Уважаеми дами и господа, днес отново бях дезориентиран, пак сбърках посоката, съжалявам. Пристъпвам направо към дневния ред. Имаме изменение на дневния ред, наложи се да го направи. Госпожа Лекайзер е отложена за днес 5.30. Знам, че това не ви радва, но все пак става въпрос за законодателно становище. Много съжалявам тези, които са дошли по-рано заради тази точка от дневния ред, просто ще имам да им дължа. Днес от 14.30 до 15 часа ще имаме кратка размяна на мнения с президента на Република Южен Судан. Моля ви, опитайте се да участвате защото смятам, че въпросът е важен на фона на последните събития в Судан и разрастващото се насилие там. Така че, моля ви, отделете този половин час. Yes. Що се отнава до становището на господин Палекис за енергийното сътрудничество, крайния срок за изменения е 18 часа, понеделник 26 март. Съгласни ли сте? Имаме да одобряваме 6 протокола. Обеден съм, че сте ги чели най-подробно и сега с чиста съвест ще гласувате без да възразите за тях. Нали така? Значи са приети. С което преминаваме към отчета на господин Андрей Ковачев Той ще ни разкаже за посещението на делегация на Комисията по външни работи в Азербайджан и Армения през февруари тази година. Чудесно е, че имаме тази тема сега, защото утре трябва да вземем решение за резолюцията си на същата тема. Колега, имате думата. Благодаря, господин председател. That, uh, one month after this. Добро утро, колеги. Много се радвам, че един месец след посещението в Армения и Азербайджан и точно преди дебата между споразумението за асоцииране с, за споразумението с асоцииране с Армения и Азербайджан можем да обсъдим темата в Комисията по външни работи аз, господин Кирилов, госпожа Макове, господин Лайнен и госпожа Луначек участваха в делегацията от 19 до 21 феврари. Бе посещението, бяхме основно в Армения и Азербайджан и е, по технически причини спяхме в Ереван и в Тбилиси. Искам да благодаря на всички колеги за сътрудничеството, искам да благодаря и на административните служители за това, че ни помогнаха. Сега, преди да говоря за заключенията, искам да подчертая колко важно бе комбинирането на посещението в две страни, защото в двете страни, защото се видя контраста между тях, видяха се двустранните им отношения и отношението им към Европейския съюз. Спирането в Тбилиси ни помогна да си създадем още по-ясна представа за региона и е много важно да се има предвид, а, че това задълбочи отношенията с двамата ръководители на делегации към двете страни в Европейския парламент. Още от самото начало имахме намерение да преминем границата между Азербайджан и Нагорди Карабах. Смятаме, че това е специална мярка за изграждане на доверие и смятаме, че може Европейският съюз да участва в стабилизирането на Нагорни Карабах, обаче не успяхме поради зимните условия. Пътувахме с кола и Колегите ни от Армения не бяха достатъчно готови да ни сътрудничат за преминаването на границата. Много добре знаем, че тази гранична линия е една от най-опасните в конфликтните региони в света и Във връзка с заключенията на съвета от 27 февруари и намерението да се предоставя безусловен достъп до всич... на всички представители на Европейския съюз, а, мога да кажа, че е, нашите впечатления действително са положителни. През следващите няколко дена получихме потвърждение от службата за външни дейности, че този безусловен достъп ще бъде предоставен от Армения и от Азербайджан. Под условията определени от групата от Минск. Така че мисля, че е, дори самия факт, че пожелахме да прекусим границата, вече има е, положител, въздействие. Е, този път не успяхме, но се надявам, че е, следващата делегация на нашата комисия ще успее да прекоси тази граница. Как е, бе организирана работата ни? Първо каснахме в Баку, срещнахме се с президента Алиев, но преди да започнем с доклада за срещата с него, нека да поговорим малко за Азербайджан – Политическата система все още има недостатъци, въпреки че основните закони в тази област вече са изготвени в сътрудничество с органи като Венецианската комисия, но те не се прилагат достатъчно добре е, и за това е, може да се каже, че демокрацията е ограничена. Освен това има корупция и липса на прозрачност. Особено, що се отнася до разходната на средствата от нефта и газ. Няма е, независими медии, особено телевизионни радио канали и а, няма добра среда за развитието на свободна преса. В тази връзка състезанието Евровизия дава добър знак за вятъра на промените – много съжалявам обаче, че арменската телевизия се отказа да участва в Евровизия. Защото когато бяхме там, ни увериха, че Азербайджан ще гарантира сигурността на арменците, но арменската страна взе решение да не участва. А, жалко, защото това би било добра, добър символ на доверието между двете страни. Що се отнася до срещата с президента Алиев, той съвсем ясно ни заяви пред нас, че Азербайджан няма интерес е, от членство към Европейския съюз, а по-скоро предпочита стратегическо партньорство, особено в някои области от общ интерес, като енергийната сигурност, доставките на енергоисточници и е, осигуряването на диверсифициране в областта на енергетиката Азербайджан ще председателства съвета за сигурност. Това е единствената бивша съветска република, поканена на срещата на Г-20 в Мексико. Бяха, бе подчертан и геополитическия контекст, в който се намира Азербайджан и ролята му на посредник в региона, тъй като има добри отношения и с Израел, и с Иран. Азербайджан е светска мисиоманска държава, която би могла да представлява добър модел за региона и която би могла да бъде надежден енергиен партньор за Европейския съюз. За Нагорни Карабах президента Алиев настоя е, Европейския съюз да замести Франция а, е, с представител в групата от Минск. Смята също така, че времето е на страната на Армения. Провалът на срещата от Казан е свързана с изменения подадени в последния момент от Русия. Интересно беше да видим как си обяснява в Армения и в Азербайджан е, е, провала в Казан. Що се отнася до Сочи, е, изглежда, че Сочи се възприема като точка, която е твърде далече за президента Медведев и декларацията от Сочи не се разглежда като достатъчно важна. След това се срещнахме с външния министр Асимов, който критикува подхода на Европейския съюз при договарянето на споразумението за асоцииране. Бях, бяха отхвърлени е, измененията, защото се иска единодушие от страна на държавите членки, но той казва, че не може с всички държави членки, с всички трети страни, извинете, да се подписват еднакви а, споразумения, тъй като а, страните са много различни. Азербайджан е много различен от Молдова и от Украина, например. За Армения. Летяхме от Баку до Тбилиси, след това с кола стигнахме до Ереван. 5-часово пътуване. Но всъщност това е по-краткият път, отколкото да се мине през границата, защото това може да отнеме 10-12 часа, освен ако не се използва хеликоптер. Our first meeting in, the, in um, Erevan was with uh, Foreign Minister Nalbantian. Срещнахме се с външния министр на Албантян, който говори конкретно за Нагорни Карабах. Той подхожда от правна гледна точка и настоява, че Азербайджан е извършил нарушение. Според него в момента прекосяването на граничната линия не може да се разглежда като мярка за изграждането на доверие. След декларацията от Сочи е, обясни и позицията на Армения за, гледна, за провала на срещата в Казан, много различна от тази на Азербайджан. И след това препоръчваме НАФЕ да се срещне с заместник-председателя на групата от Минск, с съпредседателя, тъй като е добре да чуем и неговата позиция за това, защо срещата в Казан не е постигнала успех. Просто има твърде различни обяснения от двете страни на границата. Полезна беше и срещата с президента Саркисян. Отново говорихме много за Нагорно Карабах. Президента Саркисян подчерта ролята на групата от Минск. Каза, че е против Франция да бъде заменена от Европейския съюз. Той също каза, че прекосяването на граничната леница трябва да е свързано с контакт с а, така наречените власти. Там а, очакваме през следващите дни да получим повече информация за това. So on the negotiation on the uh, association agreement, the delegation met with uh, Deputy Foreign Minister Срещнахме се с, с заместник външния министр на Стъкъснян във връзка с преговорите по споразумението за асоцииране. Той спомена, че е много важен политически процес и ангажирането на всички политически партии в Армения за приближаване към Европейски съюз. Важно е общественото мнение в Армения. Към края на февруари вече бяха приключили преговорите по 28 глави от споразумението. Започваха преговорите по свобод... зоната за свободна търговия и по визите. Що се отнася до гражданското общество и мозъчните тръстове, искам да подчертая колко важно е доверието между правителството и опозицията и економическото положение, липсата на инвестиции в заетост, нещо, което води до увеличаване на емиграцията и лоши перспективи за младите оставащи в Армения. Всички очакват бъдещите, предстоящите избори на 6 май, които ще бъдат и теста за новото за новия закон за изборите. И подчертахме, че това е много важен момент за Армения и е много важно изборите да бъдат честни, и справедливи и че Армения ще бъде оценявана по тези избори. Едно изречение за Грузия. В Тбилиси вечерта имахме възможност да се срещнем с посланник Филип Димитров и с заместник ръководителя на Европейската служба за наблюд... мисия за наблюдение в Грузия. Посланник Димитров ни даде е, сравнително положителна картина за реформите в Грузия. А пък от мисията научихме някои неща за механизма на, за предотвратяване на инциденти и за мерките в региона на Абхазия, но все пак положението в Грузия не беше е, основната ни тема. Заключение. Беше много полезно това че се комбинираха посещенията в двете страни. Е, беше добре, че се срещнахме и с представители е, на правителството, двамата президенти и с е, представителите на гражданското общество. Азербайджанските власти изразиха предпочитание за стратегическо партньорство в Армения. Предпочитат асоциирането и от двете страни бяхме посрещнати много топло. От Азербайджан бяха готови да ни помогнат да прекосим граничната линия в Азербайджан, в Армения нямаше толкова силна подкрепа, но се надявам, че за бъдеще ще можем да прекосим тази гранична линия и да посетим Нагорни Карабахи от двете страни. Чухме заключенията, важни са заключенията на съпредседателя на групата от МИС, както и посланник Лефорт, с който се срещнахме преди да тръгнем. И накрая, нека да ви благодаря. Нека да благодаря на европейските делегации в Баку и Ереван за сътрудничеството. Благодаря на посланник Кобия в Ереван за професионалната подкрепа. А в Ереван подкрепата беше задоволителна. Бих казал благодаря. Благодаря. Много ви благодаря. Предлагам сега да обсъдим и двата доклада на веднъж, тъй че първо ще дам на госпожа Етемаки думата и след това двата доклада на веднъж. Оликин erinomaista, että... Благодаря, господин председател. Наистина много добре беше, че днес от самото начало на е, заседанието изслушахме информацията за Азербайджан и Армения. И така на всички ни стана ясно, че постигането на компромис, примиряването на различните мнения далеч не винаги е лесно. Имайки преди случая, че Армения и Азербайджан са на диаметрално противоположни позиции. Много, много, много интересно ще бъде да се работи по тези доклади и аз съм много удовлетворена от това, че толкова много от вас желаят да участват, да отбележат своето становище. Честно казано, малко по-малко да бяха измененията, щеше да е по-добре, но все пак аз се отнасям с разбиране към този оживен интерес. И разбира се, няма да е лесно да примирим всичко, но, но слава Богу, с ваша помощ компромисът е на лице. Благодаря на, на докладчиците и, и докладчиците в Сянка за Армения. не може единия доклад да се различава категорично от другия, т.е. за Азербайджан и за Армения. Е, трябва, трябва да са подобни поне, е, тъй като независимо от а, е, големите разногласия а, по отделните въпроси, а, е необходимо да се очертае една обща рамка, за да се постигне и единна позиция на парламент. На Горно Карабах е въпрос, който е обект на най-много противоречиви мнения на изменения и допълнения. Това е най-щекотливия проблем. Минската група работи доста бавно. Все още няма резултат и, и проблем е, че Европейският съюз няма свой представител. Франция не представлява там Европейския съюз. Така че добре е, желателно Европейския съюз за напред да има по-значима роля в регулирането на конфликта. В интерес на участващите в него страни, но и в интерес на Европейския съюз. Сега по детайлите най-важният въпрос във връзка с, казах, е, е, Нагорно Карабах, но ако компромис втори и пети бъдат приети, <clears throat> смятам, ще се поздравим с общо становище. И все пак, бих искал да подчертая, че споразумението за асоцииране няма само по себе си да реши проблема. Това са две различни неща. Споразумението за асоцииране е между ЕС и съответната страна, съответните страни, а Нагорно Карабах си е между двустранен между тези страни проблем. Що се отнася до отбелязаните недостатъци е, в Азербайджан е, по линия на правата на човека, нека да споменем, че някои е, затворници на съвестта, така да се каже, политически затворници са все пак на свобода вече. А, що се отнася до конкурса Евровизия дори изменения постъпиха в тази връзка. Някои предлагат да се бойкотира е, конкурса. Аз съм против и бих искала да кажа, че в е, Европейския съюз има най-различни конкурси, състезания и при това е, положението за правата на човека не е без своите проблеми, дори в Европейския съюз. Да вземем Великобритания, е, срещу която наскоро бе постановено или предстои да бъде постановено решение на Съда за правата на човека в Страсбург. А, Великобритания съвсем скоро ще бъде домакин на Олимпийските игри. А, е, така че, нека, нека не отиваме до крайност. В заключение аз бих искал да благодаря на, на всички ви за активното а, участие. Положително е, че ще е, споменем позициите на Турция и на Русия в доклада. А, на вниманието на комисията бих искала да кажа, че отстоявайки интересите на Европейския съюз, трябва да има предвид, че тези страни са наши равноправни партньори. Не бива да се държим самонадеяно и високомерно във външната си политика. Трябва да държим сметка в края на кращата за различната традиция и история. Да, да, да не е, излезе така, че ние знаем всичко на този свят. Благодаря. Zart darauf hinweisen, Искам да обърна внимание, че според мен има лека разлика между Азербайджан и Великобритания. Така че не всяко сравнение е основателно. Моля? Колегата Галър казва, че наистина не може да става дума за сравнение. Просто исках да обърна внимание. Сега стигаме до господин Танок, който ще се изкаже. Голяма е разликата между Азербайджан и Великобритания и аз не бих искал в едно изречение, посветено на правата на човека, да се споменават Великобритания и Азербайджан. А що се отнася до отношенията с Съда за правата на човека, според мен конкретния казус е прерогатива на, на британския парламент, а не на е, съда. Между другото, Великобритания е най-големият чрезстранен инвеститор в Азербайджан. А първо бих искал да се извиня. Господин Танък отново говори с доста голяма скорост, която не подлежи на превеждане. Та, говоря от името на неизвестно кого. А, и аз съм а, приятел на Армения. Благодаря на всички докладчици в сянка за конструктивните им изменения. Доколкото разбирам, 121 са, 10 са компромисните, както спомена госпожа Ятенмаки, един от най-големите е, проблеми и в двата доклада, но особено в този, е, що се отнася до постигането на съгласие между политическите групи, е намирането на формулировка, която да е приемлива за всички по трънливия проблем за Нагорни Карабах. Е, когато бях млад на времето, в а, е, а, консервативната партия се ширеше една такава дума а, а, Нагорно Карабахия а, а, като синоним на политическа бъркотия. Надявам се, тук комисията по външни работи на Европейския парламент да не заслужи подобно прозвище. Графикът гласуване на доклада съвсем скоро, утре всъщност комисия. Главните дати по-настоящем са предстоящите парламентарни избори на 6 май в Армения – Сериозни са уверенията, че те ще бъдат произведени по един честен, е, открит и прозрачен начин. Предстои наблюдателска мисия на Европейския съюз, е, значение за Арменската република. Армения, за онези от вас, които не са запознати, е, е малка по територия страна. Числеността на населението не е точно установена, но така или иначе страната е малка член на съвета на Европа, участва в източното партньорство и разбира се, едно от нещата, които общо може да се каже за Южен Кавказ, е, че колкото и отделните републики да се стремят към двустранни отношения с Брюксел, толкова по-трудно е да сътрудничат помежду си, дори по стратегически въпроси, като е енергетиката и прочее. И според мен а интересното е, че моето становище се споделя и от някои от региона, особено в Грузия, е, че е, Армения е, твърде често е изтиквана на страна от силния алиан, алианс между Грузия, Азербайджан и Турция. Тръбопровода Билиси Джейхан е характерен пример за голяма британска инвестиция, но Армения няма достъп и е зависима почти изцяло от е, руски и ирански е, доставки. Е, атомната електроцентрала е доста устаряла, стара съветска технология. Теренът е сеизмично активен и след доколкото разбирам, към 2016 година този реактор трябва да бъде изведен от експлоатация. Армения проявява голям интерес към споразумението за асоцииране, както и към споразумение за свободна търговия. И а, начало на преговорите за либерализация на визовия режим и спогодба за реадмисия. И всичко това е част от общия пакет в отношенията ни с бившите съветски републики. Yes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 Общо взето този въпрос за Армения от външно-политическа гледна точка, ако щете философска то гледна точка, представя дилемата между е, самоопределението, като не подлежащ на съмнение принцип на външната политика и е, териториалната цялост. Като е, британец, настроен прагматично, още повече член на, на групата на европейските консерватори и реформисти, трябва да кажа, че нищо не може да бъде предрешено, всичко трябва да бъде поставено в собствения си исторически контекст – е, да се е, отчита по достоинство. Political and foreign policy philosophy, and in take into, consider, into consideration uh, the bloody war. Та, това е, когато е, се оглежда конфликта в Нагорно Карабах. Инак тук парламентът категорично подкрепя работата на Минската група. Някои смятат, че може да се отиде и по-далеч, но нашата група и докладчикът сме на мнение, че ние от своя страна не бива да правим по-бързи стъпки от самата Минска група. Разбира се, Франция е основен участник и би трябвало да гледаме на нея като на основен проводник на интересите на Европейския съюз. Много е важно госпожа Етенмаки отбеляза това в бележките си. Е, много е важно от терминологична гледна точка поне да съгласуваме двата доклада за Армения и за Азербайджан, е, за да постигнем последователност е, в работата на нашата комисия и на Европейския парламент, а и за да избегнем нескончаеми тълкования и приперни в арменската и азербайджанската прес. Повечето е, изменения са безспорни, е, с изключение на измененията по Нагорно Карабах. Шести компромис е главното компромисно изменение по е, въпроса НЕКА, което очевидно според докладчика означава Нагорно Карабах. Сега се иска разделно гласуване по, по този компромис. Но аз, е, а и от името на докладчика, бих искал да е, заявя, че не може така да се дели на, на парче постигнатия компромис. Но от съществено значение е да се придържаме към намерената формулировка, за да постигнем е, надпартийна общо политическа подкрепа на парламента. Благодаря. Има на Фрау Маковей. Госпожа Маковей. Thank you. Um... Never be let, you never stop uh, Mr. Е, е, е, знаете, господин Преда няма нужда да му се правят такива отстъпки, казва председателят. Така, аз съм докладчик Сянка по Азербайджан. Освен това участвах в посещението в Азербайджан и Армения. Първо, за всички ни е ясно, че партньорските ни взаимоотношения с Азербайджан трябва да се основават на споделени ценности, е, демократичните принципи е, и правата на човек. Азербайджан е, категорично непротиворечиво заявява намеренията си да върви по този път, но все пък все още има слабости и недостатъци. Разговаряхме с представители на, на неправителствени организации и все още се нарушават правата на човека. Азербайджан е независима държава едва от 20 години, но все пак можем да очакваме повече и, и по-сериозно отношение на, на азербайджанските власти към правата на човек. Що се отнася до асоциирането, споразумението се договаря с азербайджанската страна от комисията. Чухме от господин Ковачев, че Азербайджан не държи особено на това споразумение, но аз все пак мисля, че е необходимо правно основание, някаква уредба на сътрудничеството помежду ни. И аз не бих искал, че Азербайджан... Не, не бих искала да... Не, не бих се съгласила, че Азербайджан е е чак толкова неохотен е, да е, търси е, споразумение. По визовия режим на 1 и 2 март бе проведен първия кръг преговори по либерализация на визовия режим и спогодба за реадмисия. По енергийното сътрудничество действат партньорските взаимоотношения между Азербайджан и Европейския съюз. Азербайджан е основен партньор на Европейския съюз по диверсификация на енергийните доставки. Председателят, госпожа Маковей, бихте ли обърнала внимание на измененията и допълненията? да. Да, добре, нека видим измененията за Нагорно Карабах. we agreed to, to most of the compromises. I think it's very important uh, to, to insist on uh, confidence building measures such as... Е, има постигнат компромис. Е, много е важно да се подчертаят мерките за изграждане на доверие, в това число демилитаризацията, оттеглянето на арменските въоръжени сили от Нагорно Карабах е, като цяло създаването е, на механизъм за е, предотвратяване и разследване на случаите на нарушаване на примирието, връщането на всички е, беженци и вътрешно разселени лица по домовете им и международна многонационална мироопазваща мисия. Аз по изменението бих искала да кажа, че нещо е, липсва. Споменава се необходимостта арменските въоръжени сили да се изтеглят от е, териториите около Нагорно Карабах, а не самия Нагорно Карабах. Предполагам, че това е пропуск, е, по-скоро техническа грешка. Сега, що се отнася до мироопазващата операция, няма пълно съгласие. Няма съгласие за произвеждането на референдум, благодарение на който окончателно да се установи статута на Нагорно Карабах. Нашето но председателят прекъсва ораторката. Ако съм чел правилно измен... компромисните изменения, там се изброяват някои моменти от минските принципи. Ние не можем да променяме декларацията от Минск, така че каквото е записано това Thank you, Mr. President. Going straight to the amendments. Благодаря, господин председател. Направо към измененията. Мисля, че общата дискусия е достатъчна до тук. Трябва първо да кажа, че Европейският парламент добре си свърши работата. Приключихме трудни, но напълно равноправни преговори между групите и успяхме да изковем обща позиция и по двата въпроса и за Азербайджан, и за Армения. Това, че приехме един и същ текст по няколко важни въпроса, също е много важно. Така се получава недвусмислена позиция на Европейския парламент принос към урегулирането, особено на Нагорно-Карабахския конфликт. По енергийните доставки и по Нагорно-Карабах имаме две компромисни изменения. Колегата от ЕНП е вече ги описа е, в най-същественото. И това са много полезни компромисни изменения, тъй като те са достатъчно конкретни и детайлни. Що се отнася до диверсификацията на енергийните доставки, аз смятам, че компромисно изменение 6 е, е една достатъчно разумна альтернатива. И аз е, мисля, че е, в региона е, всичко това ще бъде разглеждано като полезен принос на Европейския парламент. And and all, all and... да, остава да се надявам утре при гласуването в комисията е, всички тези изменения да, да минат, а пленарната зала <clears throat> да не опропасти сериозните ни усилия. Thank you. I would also Uh, first of all, want to thank uh, both rapporteurs for their work. Госпожа Луначек, благодаря на, двамата докладчици за извършената работа. Не беше лесно, е, наистина. Още повече на фона на посещението наскоро е, от наша страна в двете страни. Още повече, че някои е, неща е, се отнасят и за едната, и за другата страна и съответно трябваше да бъдат уеднаквени в двете проекто резолюции. Що се отнася до компромисите, е, втори за Азербайджан и шести за Армения, наистина те са доста изчерпателни компромисни изменения, едно нещо все още буди у мен възражение и аз бих искал да чуя коментар на колегите. Към края се споменава въпроса за произвеждането на референдум, но след като беженците се върнали по домовете си и така нататък. Аз все още не, не обмислям е, да предложа разделно гласуване за създаването на подходящи условия, цитира се текста на изменението за свободно волеизявление на жителите на Нагорно Карабах. Аз с тази формулировка по принцип съм съгласна. Свободно волеизявление. Проблемът обаче е, че такива случаи е имало и има на много места по света. И винаги възниква въпроса, кой всъщност ще се произнесе. Дали сега населяващите е, района или онези, които ще се завърнат, децата на някогашните беженци или нали, да вземем Западна Сахара. И в други подобни случаи по света нещата са в все същия застой. Е, тъй, че аз все още обмислям възможността да настоявам за разделно гласуване. Да, има постигнато споразумение. Поначало ние не бяхме страна по него. Нека все, все пак това да е ясно. that's where I would want to go because of the reasoning I'm, I'm telling you. Not that I'm against referendum in general. Нали, и все пак да стане ясно, аз не съм против идеята за референдум поначало, но е, Дребните камъчета, знаете, детайлите в е, такива случаи са изключително важни, а те далеч не са изяснени. Бих искала е, да спомена също някои изменения, внесени от мен и от други колеги, които не са включени в компромиса е, и за чиято подкрепа умолявам колегите. Едно от измененията, особено важно за Азербайджан, е да се призуват азербайджанските власти да изпълнят решението на Европейския съд за правата на човека. Братята Алиев, това е казусът, са лишени от свобода и съдът за правата на човека не веднъж през 2010 и 2011 година намери азербайджанската страна за виновна съдът е разпоредил освобождаването на, на, на, на тези е, лишени от свобода братя Алиеви с парично обещение и така нататък. А, нищо от това до сега не е изпълнено. По-нататък въпроса за специалния докладчик на ПАСЕ. Той не получава достъп до Азербайджан. Темата на доклада му е за политическите затворници изпращани са послания до президента Елиев нееднократно без а, каквото и да било раздвижване. Някои от другите изменения се отнасят и за едната, и за другата страна и аз ви умолявам за подкрепа. Първо 72-ро. 72-ро изменение за Азербайджан в което се настоява А, над преварата във въоръжаването да престане. Призовават се и държавите членки на Европейския съюз да престанат да снабдяват с въоръжения двете страни. Понеже над преварата във въоръжаването поручава всякакви усилия за урегулирането на конфликт in our interest to make it clear that uh, supplying weapons to these two countries is not something that uh, we as European Parliament are supportive of. Естествено, Европейският парламент не може да подкрепи е, подобна позиция на някои от държавите член, членки. Друго изменение е за регионалния екологичен център. Естествено, е, екологичните проблеми не признават държавни граници Ясно е. Председателят прекъсва ораторката. Добре, накрая ви моля да подкрепите изменението за Армения, за извеждането от експлуатация на АЕЦ в Армения. Много благодаря. Благодаря ви и за добрия английски най-вече. Повтарям, благодаря ви за добрия английски. Искам да припомня нещо. Говорим за основни принципи и искаме да заличим текстове, които не ни харесват. Честно казано, рядко в политическата си кариера съм усещал толкова лобистки натиск, колкото този път, нещо, което според мен е недопустимо, независимо от коя страна идва. Всеки дърпа някакво изречение, което да се заличи. Така че принципите от Минск да бъдат променени. Освен това не е изяснено по какъв начин арменските войски ще се изтеглят от съседните територии на Нагорни Карабах. Това е част от принципите. Или цитираме всички принципи, без да ги ревизираме, или мога да предложа друго. Да сложим точка след конфликта в Нагорни Карабах и да заличим останалия текст. Тогава вече всичко ще е ясно. Разберете, не можем да решим конфликта чрез едностранчиво заличаване на този или онзи текст от принципите на Минск. Моля ви, не забравяйте това. Ако искаме да направим нещо, трябва да приемем всички принципи, т.е. всички принципи на групата от Минск. Моля ви, имайте предвид това. Не можем да заличаваме едно, да включваме друго. Значи, или оставяме целият текст, или заличаваме целият текст, като наобщо споменаваме принципите. А не да стреляме в тъмното, това ли да заличим, онова ли. Защото а, каквото решим тук, ако постъпим по този начин, от срещната страна няма да го приеме. Значи тук е запис... Част от принципите е, например, свободното изявление на волята. И ако приемаме принципите от Минск, трябва да приемем и този текст. А как точно ще се реализира той е съвсем друга история. Но да заличим цял принцип, примерно правото на самоопределение, едва ли има смисъл. Сега господин Донкис. No? Okay. Doesn't have the word? Provera. Господин Провера. Грация, президент, анкия ми конгратуло кон и релатори. Благодаря, господин председател. Благодаря и поздравления към докладчика. Смятам, че наистина е свършил чудесна работа по оформянето на компромисните предложения. Нямам намерение да повтарям това, което казаха колегите, за да не губя излишно време, само че не мога да не подчертая едно нещо. Армения и Азербайджан желаят непременно да преговарят с нас. Азербайджан иска стратегическо партньорство, а Армения истински договор за асоцииране. Припомням, че има една все още открита, отворена глава в рамките на източното партньорство, което се потвърждава и от прашката декларация. В това източно партньорство участват и двете страни. Компромис 6 се отнася до нещо много важно. Там се казва, че преговорите трябва да бъдат обвързани с надежни ангажименти и съществен напредък. Това е много важен момент, защото излиза извън рамките на една принципна декларация. И ако текстът остане така, просто ще остане кух защото това, за което става въпрос, е конкретни политически ангажименти, които желае Европейският парламент, за които настоява Европейският парламент. За това смятам, че текстът трябва да остане така както е. Що се отнася до това, за което говори господин Танок, самоопределение, е, интегритет, това е стара тема, но е много важна. Става въпрос за това, че ние не бива да допускаме да се водят преговори на базата на незаконна ситуация – защото окупацията, упражняването на насилие е незаконен акт. Това е потвърдено и от ОНЕ, и от Европейския парламент. Затова има едни основни условия, които трябва да настояваме да бъдат изпълнени. Приключвам. Както неведнъж сме казвали във връзка с Грузия, а именно, че руските войски трябва да се изтеглят по същия начин и в този случай можем да настояваме на горни Карабах, който е окупиран с, с насилие, да бъде освободен от арменските войски. И освен това съм съгласен с господин Луначек за референдума. Референдумът, разбира се, е ненакърнимо право но нещата могат да се променят, ако условията не са спазени, ако референдумът се отложи пък прекалено много, ще стане ясно, че условията, които поставяме, като например просрачност, могат да се променят. Западна Сахара е конкретен пример в това отношение. Ще спра до тук, макар че имам да кажа още много. Благодаря, господин председател. След посещението на делегацията имам да направя три бележки. На Горни Карабах буксува. Така че можем да решим нещата само като пакет. Няма отделни елементи, които да можем да извадим и да решим. В това отношение съм съгласен с Елмар Брок. Или споменаваме всички принципи от Минск, или нито един. Няма никакъв смисъл да подхождаме избирателно. Чухме двете страни. Или ще има пакет, или нищо. Две бележки имам. Президентът Алиев не е казвал, че Франция трябва да бъде заместена от Европейския съюз. Той имаше предвид, че Медведев присъства, но не и Обама и Саркози, а само техните посланници като имаше предвид, че атмосферата е, така да се каже, едностранчива. Не е имал предвид да се замества Франция. Съгласно Лисагонския договор, Франция трябва да действа в духа на Европейския съюз. Освен това, там говорихме, че ако Армения отегли войските си от една от провинциите, в доклада пише, че арменският президент не е дал ясен отговор. Аз пък мисля, че той даде ясен отговор. Каза, не може, защото ако освободим една провинция, веднага ще попитат, а другите какво? ще се получи ефект на доминото. Моето впечатление беше, че той е с втвърдена позиция и смята, че или решението ще е пакетно, или никакво. Така че Елмар Брок е прав да останем в руслото на групата от Минск освен това, втората ми бележка – споразумение за асоцииране. Беше казано вече, че Армения е доста напреднала, а Азербайджан изобщо не се бори за такова споразумение. Министърът Азимов каза буквално, дойде тук нещо от Брюксел, ама то не ми трябва говореше за договора за асоцииране. Той, той иска нещо съвсем друго. Стратегическо партньорство, газ и такива неща. На нещата, за които настоява Европейския съюз, там ценности, принципи и така нататък, май не го интересуват. Има и следния проблем – Приключването на споразумението за асоцииране, според нас, трябва да е обвързано с мирно решение. Да, обаче едната страна не желая такова споразумение. То следователно най-късно след една година, ще трябва да си отговорим на въпроса дали да блокираме споразумението за асоцииране с Армения, защото до края на тази година ще приключим преговорите и тогава парламентът ще трябва да решава дали да не блокираме Армения, защото нещата с Азербайджан ще се проточат, понеже просто Азербайджан няма желание. И трета бележка. Действително, положението в Азербайджан е много деликатно. Не, не е необходимо да бойкотираме Евровизия, а да го използваме. Има, използваме. Има организации като Singing for Democracy, които възнамеряват да го направят и смятам, че по този начин може да се постигне известен напредък по отношение на демокрация и свобода на словото. В, Азер... в Азербайджан се говори за организирана кампания срещу за... но не е така. Председателят, колеги, моля ви, придържайте се към двете минути време за изказване. Господин Кирилов. Кирилов. Кирилов. Thank you, Chairman. Uh, well, since... Благодаря, господин председател. Тъй като аз съм първия, на когато ограничавате времето, ще трябва наистина да съкратя изказването си. Но нека само да кажа, че след доклада за Европейската стратегия след като докладът бе за, за Южен Кавказ бе прият с голямо мнозинство, допринесохме за по-активна политика на Европейския съюз в този район и резултатите вече се виждат. И службата за външна дейност, и комисията са по-активни. Виждаме ясни сигнали за това. Виждаме, например, заключенията на съвета. Така че тези документи, които обсъждаме тук днес, ще допринесат за този процес. И самия факт, че отидохме на посещение там, е знак за едно по-активно присъствие на Европейския съюз в региона. А сега е важно и за компромисните изменения да покажем силно мнозинство. Особено за Нагорно Карабах. Много важно е да имаме силно мнозинство за тези компромиси. Ясно е, че има е, спорни въпроси. Ето, например, нещо, което не бе споменато в доклада е, за посещението ни. Е, в Армения Неколкократно чувахме за пример, примера на Косово. Трябва да се погрижим нещата там да не се развият така, както се развиха с Косово. Затова трябва да се насърчат контактите между хората. И групата, и работата на групата от Минск. Благодаря. Господин председател, казва госпожа Николай, е, няма какво да обсъждаме е, евровизията, тъй като тя вече приключи. Но сега по отношение на компромиса за организирането на референдум, не мисля, че в доклада се налага да обсъждаме референдума. Референдума трябва да е политическо решение, което се приеме от двете страни, когато е подходящо. По-настоящем обаче не са на лице достатъчно добри условия за провеждане на референдум, така че гражданите да вземат решение. Ако се проведе референдум, има опасност нещата да се влушат. Принципите на групата от Минск трябва да присъстват изцяло в доклада. Въпреки, че се опасявам, че групата от Минск по-скоро тъпче на място, все пак трябва да се предложат и решения за региона. Мисля, че е добре да се позовем и на историческата действителност оттеглянето на войските е важно, иначе няма да има мирно решение. Трябва да подчертам, че тази територия, тази област е важна и за нас, и за трите страни. Мисля, че трябва да анализираме добре приоритетите си и да бъдем гъвкави, защото смятам, че е добре да си сътрудничим с страните от Южен Кавказ. Благодаря. Thank you, Chairman. Uh, a lot have been said already and uh... Благодаря, господин председател. Вече бе казано достатъчно. Нека само да кажа, че оценявам високо работата на докладчика – и докладчетите в сянка по изготвянето на компромисните изменения. Тези изменения действително представляват сериозен опит да се намери начин на Европейския парламент да стане един по-активен участник в дипломатическите усилия да се разрешат конфликтите. Не може просто само да се говори за европейските перспективи на двете страни. Най-важен е, е конфликта в Нагорно Карабах. Във връзка с казаното от господин Проверям, трябва да проявим уважение към постижението на групата от Минск, но тя работи твърде бавно. Нещата на място вече са различни. Особено етническите въпроси в Нагорно Карабах. Така че, ако искаме да подобрим компромисните изменения, можем да споменем оттеглянето на арменските войски от Нагорно Карабаха, не само от региона около Нагорно Карабах. Мисля, че това е важен въпрос. И на второ място трябва да подчертаем принципите на международното право. Няма по-добри принципи на този етап. важно е присъствието на руските войски в Армения, които реално превръщат Армения в сателит на Русия. Благодаря. Е, фрау Вайдера. Paldies, prezident. Vispirms es patiešām gribētu. Господин председател, първо искам да благодаря на докладчиците, на докладчиците в Сянка. Задачата им беше много трудна. Армения и Азербайджан са много важни за нас страни. Наскоро бях в Армения, участвах в заседанието на Евронест – което беше посветено преди всичко на социални въпроси, но и там нямаше как да не се засегне проблемът на Горни Карабах. Този проблем трябва да се реши или най-малкото трябва да се доближим до някакво решение. Мисля, че трябва да се попитаме, искаме да консервираме ли ситуацията такава каквато е или желаем да поемем по път към някакво решение. Мисля, че вторият вариант е този, който е необходим, защото тогава едно такова решение ще създаде база за съжителство между Армения и Азербайджан. Мисля, че трябва да започнем с това, което каза и Олайнен. Арменските войски не само трябва да се оттеглят от Нагорни Карабаха и от целия регион международните сили, умиротворителните сили, те трябва да влязат там и да заместят сега присъстващите арменски войски. Искам да се съгласи с госпожа Луначек и господин Повера за това, че да се провежда референдум в окупирана територия е изключително опасно начинание. В моята страна имаме опит в това отношение. След окупацията латвийците в покрайнините на изток са само 15%, а руски се говори в тези територии от 85%. Какво ще стане, помислете, ако вземем да проведем референдум там? Така че имайте предвид, прибързано е сега да се провежда референдум в Нагорни Карабах. Освен това, според мен, работата на групата от Минск е асиметрична. Имам предвид, че силите са асиметрично разпределени. Смятам, че ролята на Европейския съюз в тази група трябва да се засили и е крайно време да се заемем с този въпрос. Благодаря. Предполагам, че казвате, че не признавате резултатите от групата от Минкс. Господин председател, казах това, което казах. Не знам как ви е било преведено, но казах, че не всички принципи на групата от Минск в така създалата си ситуация са особено полезни. Значи съм прав. Добре съм ви разбрал. Сега господин Ландсбергис. Uh, Uh, the report on the Azerbaijan Association Agreement taken separately from a pact. Докладът не може да се разглежда отделно от цялостния пакет. Трябва да се говори и за напредъка към конкретни решения. Не само в Нагорно Карбах, но и в околните окупирани територии. които представляват още по-сериозен проблем, особено за Армения. Споменаваме групата от Минск, спорим за нея. А, мисля, че можем да я похвалим за някои неща, но също времено трябва да се каже, че тя не е ефективна. Ако разчитаме само на групата от Минск, просто няма да се реши проблема в Нагорно Карабах. Просто има членове на групата от Минск, които не искат да се разреши конфликта, защото имат голям интерес от доставките е, свързан с, с доставките на оръжие в Нагорно Карабах. Така че трябва по други начини да се работи за осигуряване на мира и лека по лека се движим на там, там където се говори е, за засилването на капацитета на Европейския съюз и по-конкретно в компромис номер 5, където настояваме Европейския съюз да играе по-силна роля. И тук трябва да коригираме нещата. Как може да играе Европейски съюз по-силна роля? Може би трябва да подхване нещо, може би е, трябва да инициира мерки за изграждане на доверието, за установяване на повече контакти между хората в Азербайджан и хората в Армения. Трябва да видим какви са азербайджанците в Нагорно Карабах а, кои са изгонените. Трябва всичко да се назове такова, а, така както е. И само така можем наистина да разчитаме, че ще се говори честно. След това, по отношение на свободния достъп на Европейския съюз към териториите, председателят прекъсва оратора. Вече говорите 4 минути. Господин Ланасбергис казва, че ако Армения блокира достъпа, тя трябва да бъде предупредена. Господин Брок, моля ви, спазвайте времето, за да може наистина всички да се изкажат. Господин Петерле. Е, е, за управлено дело. Благодаря много на всички докладчици. Смятам, че е много полезно да се задълбочат отношенията с двете страни. Мисля, че би било добре този процес да се използва възможно най- добре за развитието на добри добросъседски отношения и за европейския дух. Имаме вече и конкретни предложения. Господин председател, съгласен съм с вас. По-добре би било да обясним принципите и целите, а не да говорим за принципи и цели, които са заложени от лобисти. Целта е тук да изразим своята позиция, а не да подкрепяме едната или другата страна. Просто трябва да се създаде добра атмосфера за намиране на решение и Европейския съюз да е по-активен. Благодаря. Госпожа Гомес, благодаря, господин председател. Искам да благодаря на колегите, които работиха по компромисните изменени, особено за Нагорно Карабах. Много важно е да сме последователни и координирани в позицията си. Затова трябва да настоим за достъп на представителите на Европейския съюз и на Европейския парламент, по-конкретно в Нагорно Карабах. Имахме заседание при закрити врата за правата на човека в Армения и Нагорно Карабах. Това беше вчера в комисията по правата на човека. Бях изключително впечатлена от чутото и бих се радвала, ако можем да направим нещо, за да може във връзка с състезанието Евровизия да се обърне повече внимание върху правата на човека в Азербайджан, където положението е най-лошо и да се говори повече за правата на човека и за върховенството на закона. И то по-конкретно в Азербайджан, защото там проблемите са по-сериозни. Нека да спомена. Да спомена тук братята Алиеви, споменати от госпожа Луначек, както и госпожа Каджиджа Исмаил, подписана, че случаят с която мотивира написаното на писмо от няколко колеги от парламента, включително и вие, господин Брок. Става дума за една журналистка, която работи в областта на разследващата журналистика и в момента е подложена на много тежко изнудване. И трябва да подчертаем значението на правата на човека и да настоим, че економическите съображения, включително и необходимостта от нефт, от нефт няма да ни накарат да си затворим очите за правата на човека. Госпожа Иври Саджич. Благодаря, господин председател. Искам да попитам, защо в компромисно изменение 6 е добавено оттеглянето на арменските войски от териториите около Нагорно Карабах. Подобна ситуация беше, когато работихме под доклада за Южен Кавказ. И тогава казахме, че и за Армения, и за Грузия, и за Азербайджан ще настоим да се говори за оттеглянето на войските от всички окупирани територии. Сега имаме промяна, казва се, от териториите около Нагорно Карабах. Какво означава това? Те могат да си останат в Нагорно Карабах. Това не е приемливо. Какво имате предвид по-конкретно? Може ли докладчите да сянка да обяснят? I can tell you. The Minsk group, uh, Господин Брок, ще ви кажа. Групата от Минск казва – връщане на териториите около Нагорно Карабах в, към а, Азербайджан. А, точно това е формулировката за Нагорно Карабах. Е важен въпросът за правния статут – и за правно задължителното воля изявление. Но трябва да има гаранции за сигурността, включително международни мироопазващи сили. Госпожа Ибрисачич, означава ли това, че е, казваме нещо против текста от е, предходния си доклад? Е, господин Арлаки, е, да, навярно е, е, че е, това е текста на групата от Минск. Но аргумента на госпожа Еприсаджич е сериозен. Може да направим една крачка напред и да настоим за оттегляне от всички окупирани територии. Просто с една крачка да отидем по-напред от формулировките на групата от Минск. Ако колегите от ЕНП са съгласни, нямам нищо против да се промени този текст. I am the Коментари без микрофон. I, I wanted I wanted to make this proposal to meet uh, to discuss today all the shed Днес исках да предложа всички докладчици Сянка и докладчика да се съберем и да заличим думата около. Защото това е важно да се заличи от втора точка с Азербайджан и от 61 за Армения. Госпожа Луначек и аз си спомних, че имам резерви, имах резерви по този въпрос, но в доклад когато работихме а, с другите докладчици в сянка, се оказа, че няма как да не следваме текста на групата от Минск. И така. Когато се договаряха компромисите, моята група не беше включена и, и след това бяхме поканени само за да дадем съгласието си или не за последния вариант на текста. Господин Кукън, господин председател, защото да не се каже оттегляне на арменските власти от всички територии? Вие казвате, защото това е текста на групата от Минск. Ама искам да разбера какъв е смисълът, защо е такъв текста на групата от Минск. Документите на ООН съдържат формулировката всички територии. И за това искам да попитам, защо променяме това. Uh, uh, uh, Благодаря, господин председател. Аз бих искал да се обърна към колегите с молбата да не се държим като слон в магазин за порцелан, знаете, да не избудем очите, опитвайки се да изпишем вежди. Край на кращата, мандатът е даден на съпредседателите на Минската група. Не е наш. Е, допада ли ни това или не, положението е такова, текстът е такъв, дословно по Мадридската декларация. Ако ние искаме да заявим своята позиция, смятайки, че можем по някакъв начин да постигнем по-голям напредък, добре, но се опасявам, че ще нанесем повече вреда, отколкото да допринесем полза. И аз настоявам да се запази формулировката, каквато е. Благодаря. госпожа Ятен Маки. Главният проблем е за втория компромис по Азербайджан, който съответства на шестия компромис за Армения. И аз съм съгласна с нашия председател, господин Брок. Бихме могли е, е, изцяло да махнем въпроса за Нагорно Карабах от текста. Аз е, и бях на друго мнение. Така или иначе, постигнали сме този компромис и вчера приехме във втория компромис за Азербайджан да се гласува раздел. Значи аз съм за началото на този текст, а след това, като се започне на английски от credible commitment – по отношение на Нагорен Карабах да се гласува отделно. Нашата група е против тази част. Аз отново призовавам във втората част от компромисното изменение да се премахне упоменаването на Нагорен Карабах. Виждате какви проблеми възникват. Ето това е причината, преди която ние бихме искали да се въздържим от мнение по този въпрос. Работа на Минската група е в край на краищата да работи по него, и дори и ние от парламента да имаме най-добрите намерения, аз се опасявам, че не сме в състояние да постигнем някакво разрешение на конфликта. Така, значи още веднъж. Второто изменение по Азербайджан, компромисното, първата част ще подкрепим. Мога да го зачита, ако желаете, ако господин Брок ми позволи. На английски предлагам разделно да се гласува второто компромисно изменение в азербайджанския доклад. Отбелязал съм с плюс началото на този текст, т.е. положителното си мнение съм заявила и минус отрицателното си мнение съм заявила по отношение на втората част от компромисното изменение, която съдържа различните, знаете, затруднения и, и, и предмети на разногласие. Другите неща са дребни. Но, например, за разходите за въоръжение, военните разходи на Азербайджан, но пък а, има и друго. Им, има много държави членки на Европейския съюз, които с удоволствие продават оръжия на Азербайджан. Защо го правят? И за това специалният пратеник за правата на човека, съгласна съм, както и don't know who is that who will decide the referendum, but it was written in the previous paper, so it is here. Thanks. Um, uh, Благодаря. От името на нашия докладчик на европейски консерватори и реформисти, шесто, съответно второ изменение, наистина не е приемлив този текст, но ако се стигне до там, ние ще приемем разделното гласуване ще подкрепим само общото упоменаване на Минската група. Аз а, имам, храня голямо уважение към а, позицията на колегите, но формулировката на ООН, а, която те подкрепят, е 20 годишна. Междувременно този така наречен замразен конфликт е на, на ръба на експлозията. И, и Минската група е най-доброто, с което разполагаме. Знаем, че международните граници са всъщност белези от стари въоръжени конфликти. Какво да направим? Ако границите бъдат преместени, нищо няма да се получи. Е, колкото и добри да са намеренията, примерно на господин Вайгъл, Армения да а, изтегли всички а, а, въоръжени сили, какво ще стане? А, сигурността на Армения ще бъде компрометирана. А, нищо няма да се постигне. Аз приветствам конструктивните бележки на нашия председател Брок, на господин Лайнен и други по някои изменения внесени от госпожа Луначек. Нашия докладчик е, ще подкрепи 72, но не 108 и 78. И както казах, главното тук е за двете компромисни изменения, 6 съответно 2. Това е пакет. Това е единствения начин да се придвижим напред и няма никакъв смисъл парламентът да си въобразява, че би могъл да надскочи мандата на Минската група, да не говорим, че в нейния състав са е, едни от най-изтъкнатите дипломати на нашето време. Uh, Съгласен съм с казаното от господин Ятемаки. Или като пакет, или нищо просто да не споменаваме по въпроса. Благодаря ви много, господин Танок. Позволете ми сега една последна бележка. Ще ми се днес след обяд да поговоря още веднъж с двамата докладчици, както и с докладчиците в Сянка. Дано да може. На второ място, като погледна военния бюджет на една от двете страни, той е с размер на бюджет целият бюджет на другата страна. Предвижда се и увеличаването му. Няколко пъти вече бяхме пред прага на избухване на война. А принципите от Минск все пак помогнаха да се създаде някаква рамка, така че нито една от двете страни да няма оправдание да упражни насилие. Тъй, че моля ви помислете още веднъж. Иска ми се да избегнем становището да е в полза на едната или особено на другата страна и да доведе до провокиране на конфликт. Знаете, в последните години бяхме пред прага на война. положението никак не е лесно, не е детска играта и че нека помислим сериозно. От военна гледна точка това е един от най-опасните райони. Ако някой има влияние и продава на единия оръжие за много пари, не знам, това е игра, която не е в интерес на Европа. Казвам ви го в прав текст. Трябва да внимаваме да не дадем оправдание на някоя от двете страни да излезе от рамката, която все пак има сега с принципите от Минск. Нека не се превръщаме в удължената ръка на едното или другото правителство. Въобразявам си, че знам за какво говоря, въобразявам си, че ми е ясно положението, мисля, че компромисът, който се предлага е разумен компромис. Просто споделя мнението си. Е, рядко се изказвам така сериозно и така категорично за такива неща, но все пак си мисля, че ми е ясно положението. И моля ви, имайте го предвид, когато гласувате. За сега благодаря. Преминаваме към седма точка от дневния ред. Господин Хоуит. Mr. Howitt Господин Хауит. Um, е, извинявайте, е, господин е, председател. Аз не разбрах, че ми давате думата всъщност. Дали не бихте могли да призовете колегите към ред, преди да пристъпя към изказването си. Трудно човек се ориентира при толкова много шум. Аз се надявам а, а, на вашия собствен авторитет, казва председателя. Един въпрос е на точка от дневния ред, която вероятно няма да породи толкова спорове, колкото предишната, но не по-малко важна. Това е годишният доклад за правата на човека, който ще гласуваме утре. Е, под комисията е, към тази комисия по правата на човека е работила по него. В детайли много ползотворно бе сътрудничеството между всички докладчици Сянка. Сърдечно им благодаря и аз е, мисля, че днес в пълния състав на Комисията за външните работи би трябвало да се съсредоточим вниманието си върху основните елементи от доклада, които са повод за някои нововведения, за, за проява на творчество. Макар и разбира се да съм готов да коментирам конкретно постигнатите компромисни изменения, както и другите внесени от колегите в хода на дебат. В качеството на стъпление бих искал също да кажа, че всички добре си даваме сметка за трудностите, е, свързани с разполагането на едно или друго действие във времето, трудности, е, на които се натъква не парламентът, а по-скоро външнополитическата служба на, на, на комисията на, на Европейския съюз и а, е, съветът. А, като разбира се, е, върховният представител за външните работи на Европейския съюз е, си извади полки от е, трудностите от миналата година и се надяваме нещата все пак да потръгнат. Тук е, естествено трябва да споменем доклада на господин Дорфле за Международния наказателен съд, доклада за демократизацията и така нататък и така нататък. Чете ораторът без да се спира, за да бъде преведено това, което казва. Но във всеки случай аз искам да отдам дължимото на колеги, които са работили преди нас. Нямам каквито и да било намерения да променям нещо в е, тези предходни доклади. Всъщност целта тук на поредния доклад е да говорим за изпълнението, за практиката. Та кои са сега новите, бих казал, новаторски идеи, които съдържа докладът? В 84-та точка и а, е, е, другаде говорим за това, че Европейския съюз трябва да извлече полуки от прекомерно близките си отношения с авторитарни режими е, до сега. Е, особено имаме предвид е, Либия. В първа и втора точка заявяваме необходимостта да се обърнем с лице към нарушенията на правата на човека в самия Европейски съюз, за да опазим доверието на международната общност в непротиворечивата позиция на съюза по тези въпроси, с акцент главно върху убежището и така нареченото довеждане при извънредни обстоятелства на задържани лица. Четвърта точка – въпроса за присъединяването на Европейския съюз към Европейската конвенция за правата на човека. Изразява се протест срещу обструкциите по този път. С нощи пред госпожа Аштън се застъпихме за ролята на един европейски специален представител на Европейския съюз за правата на човека – Та това ще бъде първо по рода си и е немалко постижение, че е, имаме такава позиция. Като по-нататък в резолюцията е, се описва подробно какво се очаква от този специален представител. По 12 и 35 точка във връзка с споразумението за свободна търговия е, засягаме въпроса за клаузите за правата на човека в такива споразумения, при това с клауза образец, предвиждаща временно прекратяване или спиране по-скоро действието на споразумението за свободна търговия при нарушаване на правата на човек. В 16-та точка засягаме въпроса за вписването на работата на Европейския съюз в рамките на съвета за правата на човека на ООН в двустранните ни отношения с отделни страни. Of... В 28 точка говорим, не веднъж сме го засягали този въпрос за финансирането на наблюдателските мисии за избори. 28 точка. 333 рязко критикуваме диалога за правата на човека, който води Европейския съюз, доколкото знам в повече от 40 случая, в които е, схеми на диалог за правата на човека всъщност е, се търси, поне от едната страна, маскиране на реалните проблеми. И според нас външнополитическата служба на Съюза нарушава съществуващите насоки, както що се отнася до оценката на подобни диалози за правата на човека, така и що се отнася до участието на гражданското общество в тях. По 41 точка призоваваме за една сериозна инициатива по отношение на факултивния протокол срещу изнес, изтезанията. Недостатъчно страни са го ратифицирали. Това в рамките на нашата добросъседска политика. 55-та точка. Въпросът за финансирането на европейската инициатива за е, демокрация Става въпрос за промяна на статута на, на тази инициатива относно нормативната и уредба да бъде чрез делегиран акт, а не чрез изпълнителен. В 55-та точка настояваме за обща система за предупреждение между външно политическата служба и държавите членки за нарушаване на правата на човека. От 59 до 62 точка посвещаваме вниманието си на резолюция 1325 на съвета за сигурност на ООН за жените и сигурността. Призоваваме всички държави членки да приемат съответните планове за действие. Те все още не са го направили. Настояваме също така всички държави членки да ратифицират конвенцията против насилието, на което са жертва жени, както и по отношение на принудителните бракове. Между другото, изненадан съм, че до сега не сме говорили за това. В 68 до 82 точка, мисля, за първ път в годишен доклад на парламента за правата на човека говорим за интернет и социалните медии като включваме и някои практически начини за предотвратяване на цензурата от страна на репресивни режими е, по линията на е, търговски санкции от страна на Европейския съюз. И по-нататък, като е, дългогодишен докладчик на Европейския парламент по въпроса за връзката между търговия и права на човека, аз Изказвам категоричната си подкрепа за решенията в тази връзка, прияти от съвета за правата на човека на ООН. тази част на доклада също включваме подкрепата си за принципа на интегрираната отчетност от страна на стопанските дейци, като се позоваваме на Единбургското изследване на Европейската комисия – за преодоляване на пропуските в корпоративното управление, отнасящи се до правата на човека. И накрая 82 до 98 точка от доклада е посветена на стратегическия преглед за правата на човека. Знаете, в подкомисията бе постигнат компромис, съгласно който тази година годишния доклад за правата на човека ще се включи като част от прегледа that she is strongly committed to her parliamentary involvement in this process. In that section of the draft resolution... В тази част от проекто резолюцията се изказваме е, за това не само специалния представител, а и работната група за правата на човека да бъде със седалище в Брюксел, с постоянни представители в Брюксел, както по всички други елементи на е, политиката, на общата политика в областта на външните отношения и сигурността, вместо да, да са приходящи от време на време от столиците. заявяваме, че е необходимо да бъде изработен график е, е, за е, назначаване на съответните представители по правата на човека във всички представителства на Европейския съюз по света. Настояваме за нова култура на, по отношение на неправителствените организации и правозащитнички, да гледаме на тях като на партньори, а не просто като на представители по осъществяването на политиката. Посочваме, че въпросите за недискриминацията са пропуснати от съобщението на комисията и призоваваме това да се поправи. Освен това, призоваваме да се засили ролята на Европейския парламент и някои биха могли да гледат на това като на поредния опит на парламента да упражнява повече власт и влияние, но аз гледам по друг начин. Партньорите в рамките на прегледа за правата на човека трябва да поставят значителна степен акцента върху отговорността на Европейския, парламент, на Европейския съюз като правозащитник. И в 98 точка е категорично казано, че Европейският парламент, който практически е контролен, демократичен контролен орган, е, е казано, би трябвало е, да играе своята роля и в това отношение в пълна степен. Аз съм пристрастен наистина, убеден съм в това, което успяхме да кажем в доклада. То се подкрепя категорично от колегите от подкомисията за правата на човека и аз с надежда препоръчвам текста на колегите за гласуване. Благодаря. Чип. Господин Чип има думата. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że mamy bardzo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 Сега обсъждаме доклад от 2011 година. Да, имаме съобщение на върховния представител по тази тема, свързана с правата на човека но трябва да действаме по-ефективно. Така че този доклад до известна степен представлява съчетание между различни елементи, които играят роля във връзка с спазването на човешките права. Смятам, че окончателният вариант, който Ричард Хауит днес ни предлага, е много добър. Има повече от 300 предложения за изменение. Имаше но успяхме да се договорим и за компромиси, просто защото колегите бяха готови на отстъпки. Така че се получи добър, пълен доклад, има някои предложения за разделно гласуване, които вносителите настояват да бъдат прокарани. Мисля, че е, все пак е, сме за компромисите. Има отделни елементи в компромисите, които ще трябва да бъдат подложени на отделно гласуване, но общо взето сме за. Искам да подчертая още веднъж какви проблеми се изтъкват в този доклад, извън това, което каза докладчика, разбира се. Най-важното е, че в повечето случаи успяхме да достигнем до решения, които дават възможност да подкрепим цялостния доклад. Просто това се дължи на способността ни да се договаряме за компромиси. Сега има елементи, които ги няма в текста, във връзка с които имам три пред... устни предложения за изменение. Едното е във връзка с различните решения, предлагани преди всичко от госпожа Катрина Штол. Лично аз бих искал и гражданското общество да влезе в Европейския фонд за демокрация, защото това са два неделими аспекта. Освен това, във връзка с компромисите, трябва да изтъкнем, че дискриминацията на християни в целия свят е тема, която трябва да влезе в доклада или най-малкото в компромисните предложения сега. Защото става въпрос за дискриминация на религиозни малцинства, без конкретно да се говори за християния. Помислете какво стана в Нигерия. Така че ни се ще в компромисните предложения изрично да бъде посочено християнското мълцинство. Действително, въпросът е важен. Арабската пролет показа на всички ни какви могат да бъдат последствия от е, такива събития. Християнското малцинство в Египет, например, не е в положението, в което се надявахме, че ще бъде и положението му не съответства на нормите, които според нас трябва да се спазват. Освен това, беше проведена много голяма дискусия за смъртното наказание, наложено преди време в Беларус. Ние, разбира се, всички смятаме, че смъртното наказание навсякъде трябва да се забрази. Така или иначе, обаче в Европа все още има страни, които прилагат тази мярка. Доколкото ние знаем, Минималните норми по отношение на правата на семействата, например, не се изпълняват. Когато се изпълнява смъртно наказание, например, семействата нямат право да получат тялото на екзекутирания, за да го погребе. В тази насока ще бъде нашето предложение за изменение, защото настояваме минималните норми да се спазват. Благодаря. Да, да, само 6 минути говорихте. Думата има господин Донскис. Uh, Благодаря, господин председател. Много неща могат да се кажат за този доклад. Аз като докладчик Сянка мога да кажа, че ем, за мен беше удоволствие да работя по тази тема. Бях член на комисията, подкомисията по правата на човека през последните години и за мен това е един връх в моята работа. Докладът е доста пълен подробен, добре балансиран, взема предвид и примирява различни политически и морални е, нагласи е нещо, което е много важно, когато става дума за интерпретацията на чувствителни въпроси, свързани с правата на човека и с техните нарушения. Трудно е да се намери общото, защото по някакви позициите ни са много различни. Мисля, че докладът е силен и начинът по който е, бе ръководена работата създаде възможност да обсъдим важни въпроси и в последния момент даже и да ги включим, за да подобрим още повече доклада. Мисля, че този доклад, който е годишен, е, подава много ясен сигнал и той настоява, е, че правата на човека са много важни за всички в Европейския съюз, от всички политически семейства и също времено обсъждането на правата на човека и система за предупреждение по отношение на демокрацията, както и ранен сигнал за авторитарни режими. Така че непрекъснато трябва да подчертаваме, че независимо от това колко демократична и прогресивна е една държава, нито една държава няма право да взема превес над правата на човека в нея. И за това е, много силно подчертаваме тази позиция. Позиция, която според мен, господин председател, се споделя от всички колеги тук. И така, за мен беше удоволствие да работи по този доклад. Мисля, че постигнахме максималното. Разбира се, има неща, които остават за обсъждане. Няма доклад, който да покрие всичко, но съдържанието на дискусиите и дебатите, които проведохме, бяха много пълноценни и мисля, че докладът трябва да се възприема като един много важен и ценен документ. Госпожа Гомес, благодаря господин председател. Искам да благодаря на докладчика и докладчиците Сянка за отличната работа. Докладът действително е подробен, конструктивен, балансиран, същевременно и проактивен. И настояваме тази сребърна нишка, както я нарича госпожа Аштън, да не е просто за декорация, а действително да преминава през всички елементи на международното сътрудничество. Правата на човека трябва да са фактор във всички области. Подадох няколко изменения, които силно защитавам. Като цяло съм доволна от работата, извършена от Ричард Хауит като докладчик и нашия докладчик Сянка за интегрирането на тези изменения. Делегираните актове са важни, що се отнася до демокрацията. Непрекъснато трябва да настояваме за парламентарен контрол. Това е един небюрократичен инструмент. и не трябва да се възползва от съществуващите ресурси е, за инструмента за права на човека и демокрацията. Част от тези средства сега отиват за осигуряване на наблюдение на избори и за подкрепа за честни избори. Въпросът е обаче е, да се провеждат изборите така, че действително да напредна демокрацията, а не да се легитимират авторитарните режими. Говори се за правата на жените, за правата на децата и непрекъснато настоявам да се е, работи конкретно по правата на човека. Говори се за коренните населения, за младсинствата. Е, разбира се, се говори и за приноса за стратегическия преглед на механизма е, за правата на човека във връзка с с работата на службата за външни дейности. Предложенията са положителни и мисля, че работата, която е свършена за този доклад, ще създаде отлична основа за по-нататъчната ни работа в тази област. Това е отлична чернова за следващите години. Тоест това не е просто един анализ на правата на човека само през 2010 година. Благодаря. Very quick, uh, Mr. President. Um, I, the ECR group is uh, generally supportive of the report. Благодаря, господин председател. ЕКР ме подкрепя доклада на Ричард Хауит. Много, път, много години работя с Ричард Хауит по правата на човека, няма да подкрепим всички компромисни изменения. Например, не подкрепяме втората част от компромисно изменение е, едно, защото това е, е част е, от текста, която е твърде осъщаща за някои държави членки. Компромисно изменение 11 засяга много сложна и дискусионна област в външните отношения. Там се въздържаме по 23-та Компромис 23 подкреп... ще подадем собствени устни изменения за да подкрепим съхраняването на, исторически съществуващи християнски общности в Близки изток, като например в Египет, където те са застрашени. на изменение 11 за смъртното наказание и 31 за аборта са, е, засягат теми, по които в моята политическа група обикновено има гласуване по съвет. Това е нашата позиция. Благодаря. Mulțumesc mult, domnule președinte. Aș dori, <clears throat> înainte de toate, să-l felicit pe... Благодаря, господин председател. Нека първо да поздравя господин Хауит за доклада. Като автор на становището на Комисията по развитие по тази тема. Искам да помоля господин Хауит и останалите колеги в Комисията по външни работи да разгледат становището на Деве и предложенията, направени в него. Обективно погледнато, тези становища са свързани с Лисабонския договор – новата стратегия за съвместна дейност в областта на комуникацията и правата на човека е добре дошла, защото тя е важна за стратегията по правата на човека и обхваща множество елементи на политиката. Има много още работа за вършене и бих казал, че бюджетната подкрепа трябва да е тясно свързана с правата на човека и с правителствата в страните, където отиват средствата. Друг важен въпрос, сложен по време на криза – е въпроса за увеличаването на финансирането от механизмите за подкрепа. Тъй като те дават конкретни възможности за подобряване на правата на човека. И бих искал да призовем комисията и службата за външна дейност – да гарантира последователност в диалога по правата на човека с трети страни. Благодаря. Thank you, Thank you. Um, I too would like to congratulate. Грем Уотсън. Благодаря, Елмар. И аз искам да поздравя Ричард Хауит. Искам да коментирам по няколко от основните теми, които той засяга. Uh, в раздела Общи въпроси много важна е последователността в областта на тази политика, както подчертаващи Ричард. Правата на човека са обвързани с много други елементи на политиката. Наскоро се занимавах с доклада за санкциите и как могат да се използват санкциите, за да насърчат развитието на правата на човека. Няма как да не работим последователно, ако искаме да постигнем резултати. Независимо от това дали искаме да проявим приятелско отношение към дадено правителство на трета държава или не. Не може просто да се говори много за правата на човека в Сирия и Египет, а нищо да не се казва за Саузит, Саудитска Арабия. И тук можем да научим много от Съединените щати. Погледнете, например, проекта закона Сергей Магницки който в момента е, разглежда конкретно нарушение на правата на човека. Ето това е много добър пример за политиката и на Европейския съюз. За това, както и ти подчертаваш, е много важно присъединяването ни към Европейската конвенция за правата на човека. Мисля, че предложението да се назначи специален представител на Европейския съюз по правата на човека е важен не само в, областта обсъждана с баронеса Аштан вчера, а именно какво ще се прави с третите страни, а също и по отношение на вътрешните въпроси. Обучение за правата на човека, включване на правата на човека във всички рамети на законотворчеството и цялостното увеличение на капацитета за по-ефективна работа в тази област. Един такъв специален представител, например, би могъл като задача да поеме и ангажимента да събира, да насърчава по-голяма подкрепа от страна на държавите членки в връзка с работата, да кажем, на Международния наказателен съд. Сега, по отношението на износа на оръжие. Много важен е този въпрос и съм напълно съгласен с казаното от докладчика а именно, че трябва да се направи още повече за наблюдението на ниво Европейски съюз на общата позиция от 2008 година. Защото много от нарушенията на правата на човека нямаше да бъдат извършени, ако не бяха предоставени оръжия от, нашите, от някои от нашите държави членки в съответните точки по света. Още нещо. Когато говорим за колективните искове, Европейския съюз в общото развитие на политиката трябва да има конкретни възможности да се съсредоточава в онези области, където има конкретни поводи за притеснение. И се надявам, че за в бъдеще политиката ще се актуализира във връзка с развитието по света. Поздравление на докладчика, поздравление на докладчиците Сянка изразявам и нашата подкрепа за доклада. E uh, Съвсем накратко от името на ЕКР е нещо, което Грем ми припомни. По точка четвърта, в нея, малко необичайно и леко иронично, като си има предвид, че авторът е от Великобритания, се критикуват две държави и членки, Франция, и Обединеното кралство по отношение на присъединяването на Европейския съюз към Европейската конвенция за правата на човека. Ние сме подали изменения за заличаване на тази точка. Знам, че моята партия и партията на сър Грем в Великобритания са членки на едно и също коалиционно правителство, но по тази точка имаме различия. Знам, че имаме задължения по Лисабонския договор, но това е договор, припомням ви, който моята политическа е, партия не подкрепи. Не мисля, че може да се прилага такъв подход. Самият факт, е, че Дейвид Камерън иска да се реформира съда, е, сега, когато е Обединеното кралство има председателството на съвета на Европа. А, самия факт, че има елементи, по които а, той изразява несъгласие, а, мисля, че е напълно не съответства на формулировката, която ви използвате, Ричард, а именно възпрепятстващото отношение. Благодаря. Ричард Хауърд прекрасна комисия. Дори когато не сме съгласни един с друг, проявяваме разбиране един към друг. Много се надявам обаче, ако има представител на службата за външна дейност тук в залата, а, желаеш да се изкаже по темата, да не го изпреваря с коментарите. Искате ли да се изкажете или не? Добре, в такъв случай в отговор на казаното в дебата. Първо господин Гжип за графика. Да, действително, жалко е, че графикът се оформи по този начин и аз смятам, че не е подходящо и съжалявам, че се стигна до затруднения в процеса, но се надявам, че като цяло успяхме да компенсираме, защото направихме много и аз мисля, че мога лично да изразя своето уважение към господин Гжип за неговата работа. А, може би даже сте се изненадал, господин Гжип, от а, подкрепата, която дадох на измененията, подадени от вашата група. Това беше в дух на сътрудничество. Има няколко изменения, по които аз съм съгласен с вас в лично качество, а именно екзекуциите в Беларус и а, други въпроси, а, но ви помолих за преформулиране. И новата формулировка получава моята подкрепа. След това, вашето второ предложение за Европейската фундация за демокрация – е малко тавтологично, но все пак го оставяме, защото виждам, че е важно за вашата група. Все пак трябва да се има предвид, че такава фундация все още няма. И за това просто трябва да се направи граматична корекция на времето, използвано в текста, който вие сте предложил. Единственото нещо, по което не съм особено съгласен и мисля, че ще ме разберете, въпреки че знам, че темата е важна за вас, е формулировката свързана с преследването на християните в компромисно изменение 24. Тези две компромисни изменения 23 и 24 са нови точки добавени към текста. Имаше много коментари, които получих във връзка с свободата на вероисповеданията и се надявам, че сме успели да включим тези изменения възможно най-добре. Господин Танък настоява за конкретно упоменаване на преследването на християните. Аз лично не съм против това самият. Аз съм християнин и съм а, силно против преследването на християните. Но в този текст, който е текст на Европейския парламент, аз мятам, че представяйки своята политическа група и представяйки целият Европейски парламент, трябва да говорим по-скоро за преследването на всички религиозни общности, а не само за преследването на християните. Вие самият споменавате случилото се в Нигерия миналата година. Мисля, че успяхме да постигнем а, по предходни текстове формулировка, която да упоменава и преследването на християните, но в рамките на един списък, в който се включват и други е, нарушения. И за това не мога да приема вашето устно изменение. Господин Донски каза, че и неговата политическа група е на това мнение, така че мисля, че не може да се говори по, за консенсус по тази тема, но можем да продължим да работим. Може би е добре да се върнем към формулировката от януари миналата година, защото тя получи добра подкрепа. Към господин Донски, към моята приятелка и колега Ана, благодаря ви много за казаното от вас. Наистина, много ви благодаря, нямам коментари. Господин Донски бе отличен докладчик Сянка. Към моя колега и приятел господин Танък. Иронично е, че той се опитва да заличи елементи от моя доклад, свързани с Временната комисия по дейностите на ЦРУ и нелегалното прехвърляне на задържани в Европа, въпреки че той беше в опозицията, когато се правеха тези критики. А сега казва, че съм антибритански настроен, а, когато споменавам това. В крайна сметка, а, именно Франция и Великобритания, както всички знаем, пречат на присъединяването на Европейския съюз към Европейската конвенция по правата на човек. И така, по много неща постигаме съгласие с колегата Танък, но по този въпрос не мога да се съглася с него. Правата на човека са над интересите на отделните държави. И се надявам, че това ще е, позиция, която ще печеливша и за мен, и за партията ми, и за Великобритания като цяло. Що се отнася до гласуването по съвест по въпросите 18 и 21? изменение е, е, или по-скоро точки от текста, е, споменати от господин останък. Надявам се, че ще има разумно гласуване по съвест. В крайна сметка, когато говорим за репродуктивното здраве на жените, става дума за много важни въпроси. Към господин Преда. Той напусна, но той изготви най-подробното становище от комисията по развитие, което съм получавал. Отговарям накратко на Грем Уотсън. Благодаря много за всичко казано от теб. Резолюцията за санкциите, по която ти работи, е, бе изготвена след като аз бях приключил крайния вариант на текста, но мисля, че е добре да направим всичко възможно, ако има техническа възможност за това, да включим упоменаване на санкциите и в тази тема, защото санкциите трябва да станат. На принципите за санкциите трябва да станат е, е част от реалността. И накрая По вътрешната роля на специалния представител, спомената от Греем, да, това е важен въпрос. Съгласна съм изказаното за Международния наказателен съд. Има няколко държави членки, които нямат рамкови споразумения и национално приложение по отношение на Международния наказателен съд. Европейския съюз включи ратификацията на Международния наказателен, на Конвенцията на Международния наказателен съд като важно условие. Съгласен съм с колегите в Съединените щати, но тук трябва да мислим и за случващото се в Европа. Сигурен съм, че няма да се съгласиш с мен, Грем, но все пак исках да подчертая това. Благодаря. Осма точка. Госпожа Ведере. Макрофинансова помощ. Уважаеми колеги, това е външно-политически инструмент от 90-те години за предоставяне на финансова помощ на трети страни, които е, се натъкват на краткосрочни е, затруднения по платежния си баланс. Е, в инструмента се включват страни кандидатки, потенциални кандидатки, както и страни от съседния район, в това число наскоро от Таджикистан. 7,5 милиарда евро до сега са изразходвани под формата на заеми или безвъзмезни помощи или в съчетание от едното и другото. Е, макрофинансовата помощ се отпуска във всеки случай с законодателни решения, което отнема твърде много време и е обект на сериозна критика до сега, е, поради това, че твърде често необходимостта е неотложна. В съответствие с призива на парламента, Комисията сега излезе с проекто общи е, разпоредби за макрофинансовата помощ за трети е, държави. Намеренията са добри, обаче аз съм принуден да внеса е, няколко сериозни изменения и допълнения. Ще се опитам да бъда максимално кратка в тяхното разясняване. Първо, определението на понятието отговарящи на условията страни. Значи страни кандидатки, потенциални кандидатки и страни от, в рамките на политиката на добросъседство. Това изключва в случая стратегически страни, страни с стратегическо значение, което е твърде широко понятие и може да включи страни от цял свят. Uh, um, uh, Имайки предвид е, още повече, че относителният дял на този инструмент в финансово изражение е сравнително малък поне по сегашната финансова рамка до 2013 година. На второ място, що се отнася до самата законодателна процедура, аз е, подкрепям предложението на комисията, сегашната система на законодателно решение да бъде заменена с решение по линия на комитологията. Предложение на комисията се внася на комитет е, от представители на държавите членки и решението се взема е, по аналогия на изпълнителните актове с квалифицирано мнозинство. Макар и е, тази процедура фактически да изключва Европейския парламент, в интерес на нейното бързодействие не можем да не я подкрепим. От съществено значение, разбира се, е да бъдат въведени е, ясни критерии. И тогава е, ще се предпазим от евентуални недостатъци. В някои случаи обаче може да се налагат изключения е, при достатъчно сериозни причини. И в такива случаи обаче ще трябва да прибегнем до делегираните актове с участието на Европейския парламент и правото му на вето. В новия член 11а е, е предвидено всичко това. На трето място прецизирам ролята на външнополитическата служба на Съюза чрез е, консултации и решения, например за е, временно спиране освояването на средствата, при което естествено съветът и парламента трябва да бъдат информирани. В предложението си комисията не опоменава изобщо службата за външно действие, макар и инструмента да е външно-политически и е, съответно критериите за допустимост е, да включват такива като демократични начала, зачитане на правата на човека и така нататък. И накрая, съгласно предложението на комисията, евентуалните изменения са със срок до 31 декември 2013 година. Според мен това е нелогично, тъй като те вероятно ще бъдат прияти тези нови положения едва през второто полугодие на тази година. И далеч по-добре би било тези изменения да се приложат при следващата финансова рамка с преглед на изпълнението от страна на съвета и парламента с евентуални последващи изменения. Първият проект на становището е вече на ваше разположение и както винаги аз интерес очаквам вашите мнения. Благодаря ви. Госпожа Гомеш, благодаря на колегата Вайдере наистина трябва да обърне вниманието на депутатите. И според мен темата е с огромно значение и съм до някъде смутена от критериите, особено един критерий за отговаряща на изискванията държава, е именно близка до Европейския съюз политически, географски и економически. Какво означава това? Но би трябвало по-конкретно да формулираме принципи, е, които да водят Съюза при отпускането на макрофинансова помощ на страни партньорки. принципи, като, например, върховенство на закона, противодействие на корупцията, права на човека, но и заетост, е, социална справедливост. Има криза на платежния баланс. Е, е, между другото, подобни затруднения, на подобни затруднения се натъкваме и ние и не винаги подхождаме по правилния начин към тях. Uh, uh, uh, uh, draw attention from other colleagues because this is more than... Uh... Така, надявам се да работим продуктивно. А, впрочем, по въпроса за делегираните актове, аз разбирам какво целите нали, за ускоряване на, на процеса. От една страна комисията да поеме всичко в ръцете си по линия на коментологията, от друга страна все пак парламентът да не бъде изключен съвсем от процеса. Важен е този въпрос и трябва да си дадем необходимото време до края на март, за да изработим необходимите изменения и допълнения. Сериозно трябва да погледне нашата комисия на този въпрос, вместо да се задоволим така, с едно трафаретно становище. Проблемът не е технически, той е политически. Господин Николас. Благодаря, господин председател. Господин председател, тези средства трябва да бъдат освоявани бързо и ефикасно и при условията на прозрачност. А процесът на вземане на решение, разбира се, не трябва да отнема много време е, и да се протака. И тук критериите са много важни и, както каза госпожа Гомес от е, името на социалисти и демократи, е, ние сме за подпомагането на трети страни, които не е необходимо непременно да бъдат страни кандидатки или потенциални страни кандидатки или, или да са в рамките на някакви партньорски взаимоотношения. Инструментът за е, макрофинансова подкрепа е на лице и, прочем, <clears throat> пускането на <clears throat> такава подкрепа в немалко случаи може да бъде от полза за самия Европейски съюз. Освен това, смятаме, че, що се отнася до външно-политическата служба на Съюза, тя наистина трябва по-активно и по-конструктивно да участва в процеса на вземане на решения по този инструмент. В въпросите страни ние имаме свое присъствие, свои представители. Те са е, нашите очи и уши на място и ние би трябвало е, да се осланяме на тяхното е, експертно становище, за да изхарчим средствата по максимално полезен начин. Благодаря господин Казак. Е, господин председател, колеги, е, приветствам проекта становище на госпожа Вайдере. Споделя много от казаното в него. Аз съм е, докладчик на комисията по външна търговия по този въпрос. Току-що разпространих проекто доклада си, който съдържа доста подобни идеи. В частност, за Комисията по външна политика макрофинансовата подкрепа следва да се съобразява с принципите на Лисабонския договор. Като във всеки случай макрофинансовата подкрепа се обвързва с правата на човек. Нерядко до сега такава подкрепа е отпускана без оглед на демократичните ценности. И за по-ефикасно отстояване на демократичните ценности на Съюза, аз, както и госпожа Вайдере, акцентирам ролята на службата за външно действие за оценка е, на всяка отделна нуждаеща се страна е, по критериите за демократичност. От съществено значение е външнополитическата служба да е, играе своята роля и аз приветствам измененията, които е внесла госпожа Вайдер в тази насок. Що се отнася до териториалния обхват, е, госпожа Вайдер предлага за една трета категория нуждаещи се страни да, решенията да се вземат по, по линия на делегираните актове. Е, тези, които не са страни кандидатки, нито са в съседните на Европейския съюз райони, а но са от значение политически, географски и економически за Европейския съюз. На практика това означава средноазиатските страни. И в моя доклад аз предлагам, впрочем, е, позовавайки се на становището на, на Комисията по външна политика, да включим такава една трета категория страни. Комисията предлага във всеки отделен случай решенията да се взимат с изпълнителни актове за ускоряване на нерядко твърде бавния процес на вземане на решения. Аз смятам, че това е неприемливо. Имайки предвид, още повече, че по-настоящем Европейският парламент се ползва с правото на съвместно решение по този инструмент. И аз мисля, че си струва да помислим за прилагането на делегиран акт за всеки отделен случай в рамките на новите ни правомощия, правомощия на Европейския парламент, съгласно Лисабонския договор. Така парламентът ще запази е, един действен демократичен контрол, като същевременно процедурата се ускори. Така че аз е, още веднъж е, с основание мисля отправям благодарност на госпожа Вайдер за ценния и принос. Благодаря. Благодаря ви, колега. Срок до 29 март за изменение и допълнения. 24 април гласуване в тази комисия. Е, и доста позакъсняхме, така че ви давам съвсем малко време. Благодаря ви за ценните бележки. Е, те наистина са в съзвучие с моите идеи за ускоряване, за постигане на по-висока степен на прозрачност. И в същото време наистина трябва да, да се определим. Е, дали парламентът да се намесва във всеки отделен случай, по, по, по критерии, както спомена госпожа Гомеш. Тоест, дали във всеки случай ние да упражняваме правото си на преценка или възоснова на критерии е, в интерес на ускоряване на процедурата да разчитаме на комисията. И службата за външно действие наистина трябва да си свърши работата. Така на краща тя е най-добре осведомена за положението в една или друга страна. В същото време бих искал да подчертая, че в е, стойностно изражение този инструмент е твърде малък. И наистина за, за финансиране на временни платежни затруднения – на, на нуждаещите се страни. Но така или иначе, аз ценя вашето участие и, и по-нататък с интерес ще очаквам предложенията ви. Външният министр на Сомалиланд вече чака от 5 минути. Госпожо Маковей, ако може бързичко за няколко минути да актуализирате информацията, е, тъй като повече време наистина нямаме. Да, благодаря ви. Значи е, всички разполагат е, с доклада. Само актуализирам. Е, на 16 март Молдовския парламент най-сетне избра президент на страната, така че конституционната криза е преодоляна. Президентът е съдия, дългогодишен съдия. Е, преди да бъде избран на поста президент на републиката е бил председател на съдебния съвет на Молдова е, Трима членове на комунистическата партия се присъединиха към социалистическата партия и гласуваха заедно с Алианса за европейска интеграция. Е, актуална информация за Приднестровския конфликт. От декември миналата година има нов президент, вече не е Смирнов на, на Приднестровието а в Вилнюс се състоя първия кръг преговори в формата 5 плюс 2. Междувременно текат много неофициални разговори, дори през последните дни имаше такива. И накрая до нас достигат сведения за произволно задържане, на лица без известяване на тяхното местонахождение. Благодаря. Аз се надявам, че избирането на нов президент на Молдова ще допринесе за стабилизиране на страната. А сега каня министра на външните работи и международното сътрудничество на Сомалиленд да се присъедини към нас, да вземе думата. Kolleginnen und Kollegen, ich darf in unserer Mitte den Außenminister. Уважаеми колеги, аз приветствам министра на външните работи и международно сътрудничество на Сомали Ленд, господин Мохамед Омар. Zusammen mit der Europäischen Union im Kampf gegen die Piraterie. Сомалиленд е поддържа отношение на тясно сътрудничество с Европейския съюз за борбата с пиратството. Нашата подкомисия разгледа този въпрос вчера. За мен би било удоволствие, господин министър, ако накратко ни запознаете с положението в Сомалия, политическото и економическото положение, а и да споделите с нас вашите идеи за стабилизирането на региона, особено във връзка с пиратските нападения. И аз ви благодаря за това, че се отзовахте на нашата покана във връзка, впрочем, с участието ви в конференцията, проведена в Лондон за бъдещето на Сомелия, Сомалия. Вие е, сте живял в е, Холандия, е, в Великобритания е, сте защитил докторантура по политически науки от университета на Бърмингам. За нас е чест, господин министър. Благодаря много, господин председател. Уважаеми дами и господа депутати в Европейския парламент, дами и господа. Много ви благодаря за това, че ми дадохте тази възможност да поговоря с вас за Сомалиланд. Моята страна има дългосрочни отношения с Европа и приветстваме силната връзка, която сме създали с Европейския съюз. Сомалиланд, както и няколко, други, няколко европейски държави е, са, е, е била част от, е, от Османската империя, след това е била британски протекторат, получава независимостта си през 1960 година, след което се обединява с Сомалия. Обединението на Сомалиланд и Сомалия обаче е, не води, не води до добри резултати за Сомалиланд. Стига се до войни и страдания. А нашият, нашата столица губи 10% от своето население. През май 1991 година се обявява пълната независимост на Сомариланд и от тогава Сомариланд работи като независима държава, но все още няма пълно международно признание. От тогава насам се предприема помирение в Сомариланд на местно равнище, но в съседна Сомалия държавата се срива, има пиратство и глад. Опитите за решаване на проблема са неуспешни, въпреки предоставянето на значителни ресурси, включително и от Европейския съюз и държавите членки на Европейския съюз. В Сомалиланд сме се съсредоточили върху изграждането на държавата, гарантирането на границите, е, забрана на пиратите да използват нашите територии, защита на гражданите, защита на вътрешните структури. Имаме близо 3 милиона и половина граждани и искаме те да живеят в мир и просперитет. Гордеем се, че Сомалия е функционираща демокрация. Ние помагаме и в международен план, наблюдавайки избори. През 2010 година изборите в Сомалиланд доведоха до мирно предаване на властта между двете политически партии. Самариланд работи активно в международната общност и е, прави всичко възможно да помогне за решаването на проблемите в съседна Сомалия. Минали месец в Лондон посетихме конференция за Сомалия за първи път. И смятам, че това е много важен момент в международната демокрация, дипломация, извинете, на Сомалиланд и президентът на Сомалиланд господин Силанио направи важно изявление там. Смятаме, че настояването на така наречения териториален интегритет на Сомалия поставя под заплаха стабилността, която търсим и не взема предвид случващото се на място, защото сомалийската политика е децентрализирана. Настояване за изкуствен съюз би довело до а, по-големи сложности при е, надграждането върху успеха вече постигнат в Сомалиланд. Трябва да се използват в Сомалия методите, които вече са използвани в Сомалиланд. Има методи за разрешаване на спорове между клановете и съседните общности. Така бяха постигнати помиренията в Сомалиланд и смятаме, че по подобен подход може да се работи и в Сомалия и сме готови да помогнем на братята и сестрите си в Сомалия. И в Европа има подобна история. Европейският съюз не е само съюз на държави, той е съюз и на гражданите, на хората. Затова е много важно да има мир и демократична система, традиции, които бяха почти унищожени в Сомалия през дългите години управление на Магадиша. Европейския съюз предостави повече от половината от средствата, необходими за организацията на изборите в Сомалиланд през 2010 година и непрекъснато дава подкрепата си за изграждането на силни демократични институции в Сомалиланд. Надявам се, че помощта ще доведе и до международно признание, което би могло да даде на Сомалия по-добър достъп до пазари, до международна търговия, до международната система и нейните институции. Ще има повече възможности за преки чуждестранни инвестиции и възможност за участие в международните институции. Миналия месец в Лондон се призна необходимостта международната общност да подкрепи диалога между Сомалиланд и правителството на Могадишо или евентуалното следващо правителство на Сомалия за решаване на споровете и за създаването на две независими държави Сомалия и Сомалиланд, които да уточнят своите отношения И трябва да се подчертая, че през 1960 година обединението на двете страни е било подписано по взаимно съгласие и а, с доброволното участие на двете страни, така че има и достатъчно добра основа за тяхното разделяне. Ние се борим срещу тероризма и пиратството и моята страна играе водеща роля в борбата срещу пиратството. Въведохме закон срещу пиратството. Такъв закон се появява за първи път в този регион. Така че това е един добър знак, че Ланд има желание да си сътрудничи с международната общност и особено с Европейския съюз в борбата срещу пиратството. До тук стъпките са положителни. Ако е, имате въпроси, мога да ви дам повече подробности. Нека още веднъж да изразя благодарността на правителството на Сомалиланд към Европейския съюз и държавите членки на Европейския съюз за постоянната подкрепа за Сомалиланд. Европейския съюз е най-големият донор на средства за, Евро... за Сомалиланд. А, за съжаление, много често тази роля на Европейския съюз не се осъзнава в Сомариланд, но всъщност Сомариланд нямаше как да оцелее без тази помощ и благодаря на подкрепата на, господ... на комисаря Пибалкс от 2010 година. Работих и с министри от няколко европейски държави Холандия, Норвегия, Великобритания, които посетиха Самариланд последната година президента на Сомариланд се срещна с много външни министри и се надяваме, че ще имаме възможност да продължаваме да работим заедно и за това искам да призова всички европейски министри и депутатите в Европейския парламент да дойдат и да посетят Сомалиланд, за да видят как щедростта на Европа води до решаващи пробиви в Сомалиланд и напредък към постигането на целите за развитие на хилядолетието. Вашата подкрепа води до установяване на стабилност и добра бизнес среда. Например, 90 милиона евро бяха предоставени за, за водоснабдителни мрежи в Сомариланд. Има силна подкрепа и за образованието и от 38,6% през 2006 година брой на децата, дела на децата записани в училище нарасна до 60%. Много се надявам да увеличим възможността на децата в моята страна да ходят на училище, особено момичетата. Подобри се и съдебната система, демократичните институции и институциите за управление на публичните финанси. 4 милиона, милиона евро бяха предоставени и за проучване на коридора Вербра, който води от Етиопия до Сомалиланд. Да един коридор, който би могъл да увеличи значително транспорта и връзките с Сомалиланд. Нещо, което ще е от полза за целия регион. Този проект се планира от е, едно известно време вече и много се радваме, е, че виждаме развитие по въпроса. Дами и господа, Сомалиланд иска да играе своята роля в намирането на решенията на многото проблеми, които се срещат в нашия регион. Високо ценим вашата помощ, но има и още начини да ни помогнете. Едно политическо признание за Сомалиланд в рамките на границите, установени от европейските сили – през 19 век може да доведе до много добри резултати за нас и така ще можем да се е, ангажираме като още по-ефективен партньор и за Европа, и за международната общност. Разбирам, че днес пред вас ще говори президента на Южен Судан. И искам да подчертая, че нашите отношения с Южен Судан са добри и е, заедно с президента на Сомариланд аз посетих Южен Судан по случай встъпването в длъжност на президента Сава Кирма Ярдит. По отношение на Сомалия с подкрепата на Европейския съюз, се прави много, за да се ограничат войските на Могадишо, но въпросът е къде отиват те. А, след като се изгонят от Могадишо, от центъра, те могат да отидат на север. А, защото на юг има планини и няма да ни, е труд, да ни е лесно да се справим с тях. Именно заради това за нас е много важна и подкрепата за сигурността, която може да ни предоставя Европейския съюз. Много благодарим за проектите за здравеопазване, водоснабяване, образование, но много бихме се радвали, ако ни помогнете и с сигурността. И тук е, бих се надявал Европейския парламент да се обърне и към Африканския съюз, за да поиска повече сигурност в Сомалиланд. Имаме нужда от повече обучение за сирите на сигурност. Сомалиланд до сега успява да защити своята демокрация и сигурността в страната а, вече 20 години а, срещу джихадисти, но може да стане много тежко, ако Ал-Шабаб и други джихадистски групи навлязат в Сомалиланд. Ние сме особено уязвима държава, защото сме демократична държава и нашите ценности по никакъв начин не се разглеждат като добри от екстремистите. Екстремистите не искат демокрация, те не искат равнопоставеност между половете, не искат права на човека. Затова е много важно за нас да си сътрудничим тясно с Европейския съюз и по економическите въпроси и по сигурността. Благодаря много. Благодаря ви, господин министър. Трябва да ви съобща, че президентът на Република Южен Судан се е разболял и е отказал посещението си в парламента. Колегата Галахар има думата. Галер, извинявайте. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин външен министр, тук в Комисията по външни отношения. Благодаря за вашето изказване. Чудесно е да чуем, че в Сомалиланд, тази част на Сомалия, има държавност и тази държавност е ефективна. Чудесно е да чуем, че имате демократична организация, че активно се борите против пиратството. Казах в този, тази част на Сомалия. Не искам по този начин да намекна че съм така, че поддържам статуквото. В Европа през последните 22 години станахме свидетели на много изменения на границите, т.е. принципът на появата на нови държави, на промяна на границите не е непознат за Европа като председател на делегация за връзки с панафриканския парламент се занимавам активно с Африка и много добре знам, че по традиция в Африка до сега така готовността да се променят граници е била, меко казано, ограничена. Но такмо във вашия регион, ето, създаде се прецедент. И моята молба dass wir äh, kurzfristig die pragmatische Politik. Молбата ми е да продължите прагматичната политика, за да можем ние като Европейски съюз тясно да си сътрудничим с вас, да осъществяваме наши проекти у вас, без да е необходимо да се занимаваме с статута. Това е едната молба. Втората молба е да направите според възможностите си необходимото за внасяне на стабилност в южната част на страната. Вчера в Комисията по отбрана чухме, че в Могадишо и околностите нещата вървят към по-добре. Алшабаб са победени оттеглят се или се ориентират в друга посока. Молбата ми е да окажете подкрепа на този процес, вместо да влизате в тактически съюзи с различни групи, които евентуално са конкуренти или противници на тези в Мукадишо. Защото най-важното е в момента да се стабилизира района на Мукадишо, а след това вече официално да се уреди въпроса с неговия статут. А, пак повтарям, не искам да поддържам някакво изкуствено статукво, но все пак имаме цел, тя е и ваша цел и не бива в преследване на тази цел да обременяваме тенденциите на развитие в различни части на а, страната с въпроси за промяна на статута. Това е моята молба и въпросът ми е на моето мнение ли сте? Министър, um, Добре дошъл, господин министър. И аз приветствам това, което казахте. То е напълно разумно. Още повече, колкото повече се опитвам да разбера ставащото в Сомалия, толкова повече се гневя на безрезултатността на нашата политика. И то не само на Европейския съюз, а на международната общност като цяло и на ОНЕ. И това води до огромни страдания за народа на Сомали. Аз съм е, сред онези, които винаги са настоявали Европейския съюз е, да взаимодейства с вас, е, е вместо е, да поставя е, изцяло ударението е, върху е, международната група, формат, който е напълно изкуствен. но тази група просто би трябвало да се захване с задачата да стане един смислен събеседник, една сериозна страна в разговорите. Да, в резултат от Лондонската конференция Европейския съюз заяви ангажимента си към Сомалиленд. Uh, uh, Ам, говорихте за Африканския съюз, но Африканския съюз е съседалище съседна, в, в, съседалище в страна съседна на, на вашата, в, в Етиопия. И а, тук а, нещата се свеждат до посланията, които могат да отправят а, членове на Африканския съюз. Не само ние. Е, ето е, защо. Ние разбираме е, неохотата, с която се подхожда към разтурянето на съществуващите държавни граници. Но пък да не забравяме и въпроса за Южен Судан. В Сомалия трябва в край на краищата да се наложи някакво управление. Предвид а, действията на съседни страни, като Етиопия, например, някои смятат, че американците а, е, насър... Е, са насърчили Етиопия а, да е, навлезе на сомалийска територия през 2006 година и на това се дължи всичко последвало. По въпроса за пиратството, вие споменахте вашето законодателство е, за борба с пиратството, но аз се опасявам, че ние подхождаме към въпроса от гледна точка на някои заинтересовани групи в нашата част от света, които не са непременно достатъчно представителни за вашия регион. Вие смятате ли, че тази мисия за борба с пиратството е, е дала резултат наистина за предотвратяване на престъпленията срещу вашия народ, посегателствата срещу териториалните води, е, риболовните зони, околната среда дори? от страна на хора, които вероятно са в дъното на, на, на този явно рентабилен пиратски бизнес. И в крайна краща е, Ал-Шабаб. Какъв би бил подходът за удържане на победа над него? Господин Танок, благодаря, господин председател. Е, сърдечно приветствам е, министъра на външните работи на Сомалиленд. Аз съм известен като е, е един от най-категоричните застъпници на повторното признаване на вашата независимост за една седмица бяхте е, е, е, признати като независима държава, преди да встъпите в е, един прискърбен брак с е, е бившата италианска част на Сомалия. Uh, Than say, uh, right to Впрочем, е, аргументите в полза на вашата независимост са по-категорични от аргументите, например, за независимостта на Косово, ако трябва да вземем само един пример – според мен Сомали Ленд удовлетворява по-настоящем почти всички традиционни критерии. Териториален контрол, борба с тероризма, Алшабат, разбира се, ние би трябвало да ви окажем цялата необходима военна помощ е, в борбата с пиратството, е, сътрудничество с международната общност, е, Аталанта, операцията на НАТО. И разбира се, трябва да подкрепим вашата охрана на, на териториалните води. Аз също съм насърчен от комуникето, прието от Лондонската конференция, в която Сомали Ленд се споменава без подробности, но във всеки случай се признава статута на Ленд на, на политически субект, който може да стъпи в преговори Особено имайки предвид, че е, преходното федерално правителство е изчерпало е, своите възможности. Аз до някъде съм склонен да подкрепя позицията на господин Галер. по настояще не е време да водим разговори за статута, но в край на краищата този въпрос ще трябва да бъде решен. В край на краищата вие не искате нищо повече от това, което бе дадено в Френска Сомалия, т.е. Джибути. И искате да бъдете независима държава, като Джибути. Джибути е една процъфтяваща, мирна е, е, страна. Всъщност, ако Сомалиленд бе независима държава, вие далеч по-лесно бихте могли да встъпите във всякакви е, схеми регионални и двустранни на сътрудничество с, с Могадишо, с Етиопия. А, инак до някъде не съм съгласен с казаното от госпожа Гомеш за Етиопия. А, ограниченото навлизане на етиопски е, войски в е, е Сомалиленд е, бе всъщност до някъде полезно е, за противодействие на Алшабад, така както е, намесата от юг на Кения. Аз съм е, докладчик по, по доклад на, на Европейския парламент, чийто първи проект ще излезе в близко бъдеще, доклад посветен на африканския рок и разбира се, в него няма да подмина въпроса за Сомалиленд. ленд и за правото на Сомали Ленд е, е, да, да е, встъпи в нови отношения с различните мисии и военни операции по границите и на територията на страната. Председателят предупреждава оратора, че времето му изтича. Да, разбира се, е, във всеки случай уверявам ви в е, пълната подкрепа на европейските консерватори и реформисти във е, вашата, за вашата кауза. понеже ораторът приключи с това, че разговорът с министъра на Сомалиленд може да продължи и на обед. Председателя му напомня, че не би трябвало да споменава никога обяд, на който той самият председател не е поканен. Е, следващия оратор е господин Келам. Е, добре дошъл, господин външен министр. Аз е, смятам, че Лент постига напоследък впечатляващ напредък, особено на фона на анархията, на, на дълбоките разделения, които царят на територията на ваши съседни държави. И всъщност можем да кажем, че вие преминахте Сомалиленд с успех практическия е изпит по независимост. Е, доколкото той се свежда до върховенство на закона и стабилност на съответната територия. Е, позволете ми да, да ви задам някои въпроси. Разделението с вашите съседи, общо взето политическо ли е или етническо? с Сомалия. По-нататък вие споменахте диалога, който сте готови да водите с Сомалия. Според вас какъв би трябвало да бъде изходът от този диалог? Едно по-тясно сътрудничество и накрая за економическото развитие. На кои економически отрасли сте готови да заложите образоваността на населението, каква е може ли да се осигури достатъчно образование на младежите? Напускат ли те Сомалиленд или имат а, възможност да останат? Ето това. Благодаря ви. Госпожа Свенсън. Eh, Благодаря, господин председател. Благодаря и за информацията, която получихме от външния министр за обстановката в Сомариланд. Е, трябва да призная, че се възхищавам от резултатите, за които сте говорите, че сте постигнали по отношение на стабилизацията. Смятам, че би било добре а, и ще е в духа на това, което каза господин Галер, да проследим развитието в съседните ви страни какви, и какви възможности за сътрудничество имате там в Северна Африка. Има няколко доста важни, влиятелни страни. Може би ще е интересно да чуем от вас как гледате на последните събития и проблемите в тези страни. Благодаря, господин председател. Господин министър, първо искам да изразя уважението си към вас за това, което сте постигнали през последните години в своята родина. Напълно съм съгласен с казаното от госпожа Гомес за това, че за бъдещето ще е важно Европейският съюз много повече да си сътрудничи с регионали, регионалните действащи лица, а не с една единствена, един единствен орган или властите в Могадишо. И все пак в момента сме свидетели на много особена ситуация. Господин Андер, специалният пратеник на Европейския съюз, вчера докладва за своята работа и разказа, че в Сомалия в момента се прави опит до август успешно да се реализира пътната карта Джибути. Така че това, което искам да попитам е каква роля отреждате на Сомалиланд в връзка с това. Признавам, че смятам, че би било тежка стратегическа грешка, ако сега се постави въпроса за независимостта на първо място, вместо да се работи по този процес. Има независимост и държавност в различни форми. У нас в Германия, например, има Република Саксония и Република Бавария, които имат своя държавност и въпреки това се явяват федерални провинции на Германия. Това е въпрос обаче, който трябва да се обсъжда в една по-дългосрочна перспектива. Сега в момента най-важният въпрос е да се преодолее сегашната нестабилност. За Сомалиланд не би било дълновидно да стане независима държава сред един океан от нестабилност. Мисля, че сега на първо време Сомалиленд трябва да помогне за настъпване на стабилност. Вие сам казахте, че Ал-Шабаб е един от факторите на нестабилността и в момента се кани да премести дейността си на север по посока на Сомалиланд. Мисля, че след като вие сам изтъквате този аргумент, съзнавате кой е централният проблем за сега много ми се ще в прав текст да кажете кои са приоритетите ви. И на последно място говорихте за засилена подкрепа на сигурността. Какво имате предвид? Господин министър, имате думата. Um... Благодаря много. Of, um, По въпроса за това дали временното правителство в Сомалия е добър партньор за договори. От 2004 година, когато бе взето решение за формирането на това правителство в Кения, му бяха предоставени поверени няколко важни преходни задачи. Първо, помирение в цяла Сомалия. Помирение за всички Втората задача беше да се трансформират политическите институции, да има конституция, да има парламент, избран от народа, който делегира властта на управляващите. Третият важен елемент беше осигуряването на сигурността. Опасявам се, че временното правителство не успя да изпълни нито една от тези задачи. А, те са на власт вече 8 години. Единственото нещо, което са успели да направят е всеки път, когато им изтече срокът, а мандатът да поискат удължаване на мандата в Кампала или в Джибути. Така че като цяло това правителство не е добър партньор. Фактите говорят сами. Няма какво да навлизам в повече подробности. Но все пак договорите от Джибути и от Кампала просто удължиха мандата на временното преходно правителство, без да предлагат нови принципни решения. За това съм съгласен, че през август това правителство вече трябва да приключи мандата си и да предаде управлението на новата администрация. Работим заедно с по Африканския съюз работим заедно с е, етиопците и други страни и бихме искали гласът им да се чуе, но ние не сме официален член на Африканския съюз. Затова се опитваме да си извоюваме някакъв вид специален статут, статут на наблюдател. А, и това е нещо, а, което искаме от африканските страни. Искаме те да ни облегчат, улеснят постигането на тази цел, за да можем да се борим за благото на Сомалиланд. Взаимодействията с съседните страни. През 2006 година имаше намеса в Сомалия. Смятаме, че въпросите в Сомалия не могат да бъдат решени от сомалийците. Не смятаме, е, че външната намеса може да доведе до дълговременна стабилност. но същевременно е необходимо да присъстват там а, войски, международни войски с международен мандат, за да може да се гарантира сигурността, която правителството там не успява да осигури. Но същевременно трябва да се има предвид, че нашата сигурност не е постигната сам, с помощта на Африканския съюз, защото ние сами поехме инициативата и показахме, че мирът и сигурността могат да доведат до много ползи. До економическо развитие, до стабилност, демокрация. Хората виждат ползите от това, но а в Сомалия нещата са трагични по отношение на пиратството. Ако въпросът е а, дали международните кампании срещу пиратството са били ефективни или не, а, ако бяха ефективни, ще, ще да има очевидни резултати. Ще, ще да спадне пиратството или да изчезне. Затова а, ние имаме друг отговор. Не международни операции, операции срещу самите пирати, а осигуряване на развитие вътре в Сомалиланд, за да не прибягват хората до пиратство, на осигуряване на заетост, на хляб за младите. Затова мисля, че трябва да се подходи холистично. Да не се разглежда само сигурността, когато се работи срещу пиратството, така както работи сега международната общност. Сомалийците смятат, че ние сме обявили независимост. А нашата позиция не е такава. Когато се обединихме с Сомалия, това бе доброволно решение на двете страни и тук просто разтрогваме съюза. Не се променят границите, това са колониалните граници и подкрепяме хартата на Африканския съюз да не се докосват границите. Просто се връщаме към първоначалните граници, които бяха отчертани от колониалните власти. Това не е сепаратизъм. Економическо развитие. Риболовът е важен отрасъл, който не се експлуатира достатъчно. Не разполагаме с достатъчно технологии и капацитет за риболов – нито за замразяване или охлаждане на улова, за да може той да е готов за износ. Именно за това ни е необходима подкрепа в тази област. Имаме големи минерални ресурси, и трябва да се обнови пристанището в Бербра. Вече имаме проучване за целесъобразността и бихме искали да се напредне. По отношение на бъдещето, къде ще се насочи Сомалия за напред. Нашата цел е да бъдем суверенна държава, но разбира се си даваме сметка, че това може да отнеме време. Приоритетите ни сега са сигурност, развитие, демокрация, върховенство на закона и предоставяне на услуги на гражданите, здравеопазване и образование. Това, вече правим, това правим вече 20 години. Благодарение на Европейския съюз успяваме да предоставим някои услуги и бихме искали да се увеличи обхватът на тези услуги, за да можем да станем един добър партньор в международен план. Но дългосрочната ни цел е да станем суверенна държава. По отношение на пътната карта, мисля, че тя не доведе до никакви резултати. И за това бе заместена от съобщението от Лондонската конференция. Точка 6 от това съобщение ясно заявява, че Сомалия и Сомалиланд могат да бъдат подкрепени от международната общност, ако решат да обсъдят заедно бъдещите си, си перспективи. С удоволствие ще говорим с. ще започнем диалог с Сомалия, ако там има едно легитимно правителство. Не мисля, че има смисъл да се води диалога с сегашното правителство, на което му остава твърде малко време. но бихме се радвали да уточним отношенията си с Сомалия. Ако можем да станем наистина независими, ще можем много по-добре да подкрепяме Сомалия. Благодаря много. Това са моите коментари. Е, Господин министър, много ви благодаря за недвусмислените изявления. Желая ви успехи, на прав път сте. Желая ви успех в въдворяването на стабилност, защото е много важно младите хора в една страна да получат перспектива и мисля, че вашата убеденост в това е много важна. От името на цялата комисия ви желая всичко най-хубаво. Благодаря, че бяхте при нас. Закривам сутрешното заседание.